Dear colleagues, welcome uh, to... Скъпи колеги, добре дошли на днешното заседание на нашата комисия. Започвам с първа точка, която е приемане на дневния ред. Ако няма възражения, е, проекта за дневен ред се приема. Благодаря ви. Трябва да одобрим протоколите от заседанията на 31 август, 1 е, септември 2016 и 26 май 2015. Знаете, там е, за майския протокол имаше спорове. Е, слагаме бележка под линия. Надявам се, че въпросът е уреден. Приемат се. Благодаря. Съобщение на председателя. Беше прият на 13 юли доклада за е, предложението за проспектите на 15 е, септември беше е, гледан. Готови сме след разискванията в пленарната зала да проведем тристранните разговори. Имаме готовност да започваме преговорите по 57513 е, е, е, регламента за капиталовите изисквания работим. Юриста, лингвистите в съответствие с правилника направиха своя преглед и поправката ще бъде внесена официално като предложение в парламента, ще бъде обявен първото възможно за целта пленарно заседание. Ако най-малко 40 души не възразят, поправката ще бъде приета. Планираната делегация за Китай, Шанхай и Пекин отложи своето посещение. В последния момент китайските власти поискаха отлагането. Като казвам е, с кратко предизвестие, беше наистина кратко. Четвъртък е, го обявиха два дни преди да е, отлетим. Двигателите вече <laughs> работеха. Отлагането е свързано с това, че председателят Шулц имаше среща в Страсбург с Далай Лама. Жалко е, че е така. На 28 септември от 3 до 5 ще има обмен на мнения по европейския семестър. От последното заседание на координаторите мога да ви съобщя, че ще бъде запазен екипа, който ще води преговорите, координаторите е, съгласуваха проекта на график на заседанията. Ще го приемем днес. Имаме и гласуване по парламентарния контрол, което е предвидено в е, графика. Координаторите се е, съгласиха да се внесе едно съвместно предложение за е, международни е, стандарт за финансово отчитане номер 9. Днес го приемаме. Въздействието на регулаторната рамка върху пазарите беше, обсъждано, беше обсъдена и темата за въздействието върху пазарите от е, излизането на Обединеното кралство. Днес е, мисля, че на тази тема частично ще се е, спреми по време на диалога по паричните въпроси с Марио Драги на 12 декември ще има извънредно заседание, посветено на пакета за европейския семестър през 2017 година. Ролята в международните финансови и парични регулаторни институции е тема, по която е изготвен доклад, за да се посочат у нези области, в които комисията не е направила съответния анализ. От Базелския комитет господин Кон е поканен за среща с комисията, за да говорим за реформите, за оценката на рисковите активи, евентуално с Европейския банков орган и с Европейската централна банка ще се координират позиции и накрая 9, 10 ноември се отлага предвиденото заседание. Приемаме а, проекта. Надявам се, няма възражение. Най-сетне, след като приехме проекта на графика, с удоволствие приветствам с добре дошли председателите на а, трите европейски надзорни а, органа. Имаме изслушване съгласно член 51 от регламента за европейските надзорни органи. Бихме искали да чуем а, за дейността ви и резултатите през изминалата година, координирането и съгласуването с законодателят за нас представлява особен интерес, както и приоритетите на вашите организации за идните 12 месеца. Господин Бернардино ще говори също и в качеството си на председател на съвместния комитет на европейските надзорни органи и вижданията си като заместник-председател на Европейския съвет за системен, системен риск. <laughs> Един човек с а, а, функциите си в три различни органа. Имате и в интернет, а и тук в залата са разпространени документите, отчетите за изминалата година, но нека да започнем с господин Бернардино. Благодаря. Е, добър ден, госпожи и господа. За мен е голямо удоволствие да бъда отново тук за редовния обмен на становища. Ще започна като е, председател на съвместния парламентарен е, на съвместния ни комитет на нашите органи и след това ще се спра на вижданията на Европейския съвет за системния риск, както и перспективите за изминалата година. Тази година имам честа да бъда втори заместник-председател на Европейския съвет за системния риск ще ви представя нашите дейности. През изминалата година съвместният е, комитет координира и облегчава работата на трите надзорни органа, като се обръща особено внимание на е, защита на потребителите и оценката на съответните рискове за Европейския съюз. Освен това, разработихме е, оставащите елементи от единия правилник чрез сътрудничество в банковия, застрахователния сектор и ценните книжа. Особено голямо внимание обръщаме на нашите ключови информационни е, документи, които подготвихме въпреки съкратените срокове. Тази е, новаторска работа показва как трите органа успяват е, законодателните принципи на високо равнище на Европейския съюз да преобразуват в практически правила на основата на консултации с обществеността. Имаме един документ, който предлагаме на вниманието на всички. Три страници, които за първ път дават на застрахователите на дребно ясна информация за разходите, рисковете и резултатите, които дават инвестиционните продукти в банковия застрахователен сектор и ценните книжа. Ние разбираме загрижеността на Европейския парламент и се надяваме, че работата на съвместният ни комитет ще ни помогне чрез ключовите информационни документи да преодолеем оставащата неяснота. Обеден съм, че ще бъде намерено скоро едно прагматично, силно решение в наш общ интерес, особено в интерес на европейските граждани, да работим съвместно, за да се превърне в действителност е, ключови информационен документ. Ние ще продължаваме да подкрепяме европейските институции с техническите си специализирани познания. Съвместният комитет представи проекта за из... техническия стандарт за изпълнение за външна оценка на кредитните институции съгласно регламента за капиталовите изисквания и директивата платежоспособност 2. Европейската комисия предлага да се разхлабят изискванията за малките и новосъздадените институции, но ние отхвърлихме това предложение, защото не сме съгласни с него. Смятаме, че нашето предложение постига добър баланс между целите за пруденциално дейност и същевременно насърчава конкуренцията на пазара. Представихме също така и проекта за регулаторни технически стандарти за способите за намаляване на риска за извънборсови деривати, които не са обект на клиринг от централните контрагенти, съгласно регламента за европейските пазарни инфраструктури. Ние изразихме несъгласие а, с предложените от Европейската комисия изменения на лимитите и първоначалните маржове за пенсионните а, е, схеми поради потенциалните рискове за пенсионните фондове и техните контрагенти. Изразихме своята загриженост официално. В разработването на технически стандарти е важно да имаме широко сътрудничество и координиране на всички заинтересовани страни. Що се отнася до оценката на рисковете, които надхвърлят отделните сектори, продължаваме да играем важна роля в наблюдението, публикуваме през година доклади за рисковете и уязвимостта на финансовата система, като обръщаме особено внимание на вложителите, инвеститорите, на дребно и потребителите, какви са а, неяснотите и предизвикателствата. Обръщаме внимание и на рентабилността на финансовите институции и качеството на активите. Изразихме своята загриженост във връзка с взаимната обвързаност в финансовата система. Има и някои нови рискове, като например резултата от референдума в Обикновеното кралство. Мисля, че това вече се отразява на финансовата система. Продължихме а, да работим и в подкрепа на оценката на директивата за финансовите конгломерати като част а, от програмата на Комисията за регулаторна годност и ефективност, като участваме в обществените консултации. Допълнителните пластове надзор трябва да се избягват, тъй като вече са посочени какви са рисковете, които възникват за финансовите групи от вида на конгломераторите конгломератите. С приемането на четвъртата директива за борба с изпирането на пари беше направена нова стъпка и ние ще публикуваме нашите общи насоки за финансовите институции и компетентните органи, които се борят с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Когато говоря за успешно сътрудничество, с гордост искам да спомена нашия четвърти годишен съвместен а, ден на трите надзорния орган за потребителите на 16 септември в Париж. Тази година темите бяха функционирането на вътрешния пазар, големите данни и надзора а, за изпълнението на изискванията за закрил на потребителите. Имаме и вебсайт, който ще ни помогне да представяме и популяризираме нашата дейност по прозрачен начин. Заключение и обръщайки поглед напред, трябва да кажа, че темата за защита на потребителите ще продължи да има особено голямо внимание е, в е, нашата дейност. Като имаме предвид, е, че цифровизацията все повече се ускорява финансовите услуги, ние вече започнахме да работим по такива хоризонтални въпроси, като големите данни, автоматизацията в финансовите консултации или така наречените робоконсултации. Ще направим преглед на възможностите и предизвикателствата при използването на такива данни и консултации и ще видим какво може да направи съвместния комитет по тях. Освен това, съвместния комитет по-късно тази година ще публикува своите констатации по явлението робоконсултации. Надзорните органи ще продължат е, да полагат усилия да изпълнят е, е, своя мандат, даден от съзоконодателите на микро и макропруденциално равнище. Ние ще продължим да даваме ясна обратна връзка, която се изисква от динамичната економическа среда. Търсим нови възможности, за да продължаваме да утвърждаваме сближаването в надзора. Особено голямо внимание трябва да се обърне на насоките и на рубриките въпроси и отговори, които се оказаха много полезни в миналото. Несъмнено тези инструменти ще бъдат прилагани от надзорните органи, когато е необходимо, при пълно зачитане на изискванията на първо равнище. Доброто прозрачно сътрудничество на основата на взаимното доверие е, е ключът към успешното развитие и за напред. Ще продължим да очакваме конструктивно, прозрачно доверие, изпълнено с доверие. Позволете ми да кажа няколко думи и за ЕЙОПА. Работим по успешното прилагане на платежоспособност 2. Това е голяма стъпка, особено а, когато застрахователните компании и пенсионните фондове трябва да се справят с а, големи предизвикателства в трудната економическа и финансова среда а, при ниски лихвени проценти, което застрашава тяхната платежоспособност. За да се справим с това положение, беше необходимо активно, ангажирано и координирано извършване на надзора. Нашите основни стратегически цели са първо сближаване в областта на надзора, второ укрепване на превентивната подкрепа и защита на потребителите и трето запазване на финансовата стабилност. Започвам с сближаването в надзора. От 1 януари 2016 година рамката на платежоспособност 2 се прилага и в областта, в която работи ЕЙОПА, изграждането на обща надзорна култура в цяла Европа, сближаването са основни наши цели, за да гарантираме последователно прилагане на законодателството всички държави членки, равнопоставено, за да се избегне е, възползване от различията в отделните страни. ЕЙОПА използва различни средства, за да се постигнат тези цели, като например изграждане на комплексна информационна система на основата на данните, е, които се събират съгласно платежоспособност 2 от всички държави членки. Укрепва се надзора и на макро и на микро равнище, за да може последователно да се прилага законодателството, имаме наръчник с добра практика в областта на надзора на основата на риска. Ние работим така и по симетричното а, напасване на основата на индекса за собствения а, капитал и други показатели, които улавят а, дългосрочните прогнози за движението на лихвените проценти по един предвидим прозрачен начин. Ние се ангажираме да работим на основата на доказателствата анализираме параметрите и факторите, които се използват а, за прогнозиране на дългосрочните мар... мерки. Позволете ми да кажа няколко думи за укрепването на защитата на потребителите. Трябва да се укрепи регулаторната рамка, за да имаме последователно прилагане в целия Европейския съюз. ЕЙОПА смята, че следните средства са особено важни за защита на потребителите. Първо, ключова информационен документ, за който вече говорих. Второ, подготвителните насоки а, е, за надзор и управление на продуктите. Трето, технически консултации по делегираните актове, които в момента е, са в процес на консултация и най-сетне стандартизиран образец, е, който се разпространява преди продажбите за застрахователните продукти извън живото застраховането. За да е, можем да утвърдим защита на потребителите, трябва да работим и в съответствие с новите тенденции цифровизацията, използването на големите данни, при които без да спираме новаторството, трябва да подкрепяме новото. Що се отнася до пенсиите, искам да кажа, че имаме следните постижения. Първо, становището на ЕИОПа по общата рамка за оценка на риска и прозрачността на застрахователните и професионалните пенсионни дружества. Определени са предварително сценариите за тестове на издръжливостта и те трябва да бъдат а, прозрачни за участниците и всички други заинтересовани страни. Второ, изготвихме а, наши, нашата позиция, която представихме на Европейската комисия за общоевропейският продукт за личните пенсионни партиди, което ще допринесе за прилагане и на уредбата за Съюза за капиталовите пазари. За да можем да постигнем своята трета стратегическа цел – запазване на финансовата стабилност, ние проведохме стрес-тестове в нашия сектор и резултатът показва, че ще има значителни бъдещи предизвикателства, обръщайки поглед, поглед към идната година, смятаме, че трябва да се направи задълбочен анализ на евентуалните неблагоприятни последици за реалната економика. Стрес тестовете в застрахователния сектор за 2016 година вече започна. Имаме един двоен сценарий, за да бъдат оценени критичните уязвимости в дългосрочно гарантираната стопанска дейност. Имаме възможности да използваме макропотенциални инструменти, които допълват досегашната дейност без дублиране. Процикличността трябва да бъде сведена до минимум, за да имаме по-голяма стабилност и предвидимост. И ако трябва да се спра в заключение и на нашата система за финансов надзор и за дейността на Европейския съвет за системен риск, искам да обърна внимание на разпространение от, наша, от нас доклад за дългосрочна стратегия извън банковият сектор. Така може да се разработи една макропруденциална система на фона на ниските лихвени предизвикателства ниските лихвени проценти и предизвикателствата, които те създават. За да се справим с предизвикателствата, искам да припомня каква беше целта на съзаконодателите, когато създадоха Европейската система е, на надзор. Идеята беше да се разработят единни правила, да има сближаване в областта на надзора, да се укрепи финансовата стабилност сегашната структура отговаря на изискванията на мандата. Можем да постигнем целите си и е, за да е, можем да постигнем целта за сближаване, ще е, трябва не само да разчитаме на еволюционното постепенно развитие, но и на промени, за да може да се укрепи самостоятелността, да се дадат необходимите гаранции и да се осигури контрола в дейността, която има толкова голямо значение за цялостната система на Европейския съюз и за отговорността ни пред европейските потребители. Of, uh, uh regulatory... Благодаря. По въпроса за регулаторните технически стандарти по регламента за европейската пазарна инфраструктура, мога да кажа, че парламентът подкрепя вашия призив за бързото прилагане на договорените стандарти. Тясно си взаимодействам с нашия докладчик, господин Ланген. по текста, прият от комисията, сме готови да задействаме още отрано процедурата, за да може да се стигне и до бързото прилагане на тези стандарти. Господин Енрия, благодаря. Процесът на оздравяването на балансите на европейските банки отбеляза допълнителен напредък. Стрес тестът от 2016 е доказателство за нашите усилия за повишаване устойчивостта на сектора. Извършихме и допълнителни действия. Отделните констатации са обект на последващи действия от страна на надзорните органи. Има предпоставки за изчистването на балансите на банките, но продължава да има неравен и бавен напредък по повишаване на качеството на активите. Делът на необслужваните кредити в сравнение с общия размер на кредитите е 5,7%. В някои държави и членки тази стойност достига дори над 12%. 20%. Необслужваните кредити допълнително намаляват рентабилността на банките. Отразяват се зле и върху кредитирането на домакинствата и корпоративните субекти. Банковият орган предлага три мерки. Повишаване на натиска за надзор, включително и чрез, чрез количествени, качествени цели. Второ, решаване на структурни проблеми на ниво съдебни производства, данъчни режими, и счетоводна отчетност. И трето, подобряване на функционирането на вторичните пазари. Корпоративните структури и балансите на банките се приспособяват, за да отговорят и на изискванията на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Органите за преструктуриране полагат допълнителни усилия за финализиране на плановете за преструктуриране. Европейският банков орган е постигнал резултати по поне 3 четвърти от стандартите и насоките в тази област. Продължаваме работа и по доклада за минималните изисквания за допустими задължения. Така ще имаме много по-добра и много по-обширна информация за новите изисквания. Ще подпомогнем и законодателния процес в тази област, както и законодателния процес за стандартите за общ капацитет за поемане на загуби. Обсъждаме и разискванията на Базелския комитет за банков надзор по отношение на капиталовите изисквания и намаляване на неоснователната променливост на активите, отчитащи свързания с тях риск. Нашият анализ потвърди, че настоящата законодателна уредба трябва да бъде приспособена. Не бива обаче да има прекомерни промени. Трябва да се запази акцентът върху риска. Не бива да има неоснователно увеличаване на капиталовите изисквания. Полагаме усилия също така и за координирана позиция на представителите на Европейския съюз в международен мащаб. Банковият орган работи също така и за очертаването на евентуални възможности за увеличаване увеличаване на съразмерността на, регла, на нормативната уредба за банките. Единият набор от правила залага на принципа на съразмерност, но за съжаление, нормативната уредба в тази област е прекалено сложна. Не бива на банките да се поставят прекомерни процедурни изисквания полагаме допълнителни усилия, за да се изправим пред предизвикателствата, свързани с финансовите и технологичните иновации. Цифровото банкиране излага на риск настоящите бизнес модели. Излага на риск също и защитата на потребителите. Вече сме публикували своето становище за виртуалните валути, груповото финансиране и автоматизираното финансово консултиране. Излезли сме също така и с становища и документи за разискване. Годишният ни доклад за сближаването на надзорните практики отбелязва, че е постигнат значителен напредък в тази област. Някои ваши колеги изразяват загриженост във връзка с използването на рубриката въпроси и отговори както и на насоките по собствена инициатива на европейските надзорни органи. Тези инструменти са изключително важни за нас. Не желаем да се месим в области, които би трябвало да бъдат уредени от законодателство на първо ниво, но тези инструменти играят координираща роля съдържат прозрачни насоки за надзорна дейност. Ако не съществуваха отделните национални органи, щяха да действат некоординирано. Когато се повдигат въпроси, свързани с тълкуването на текстове по от първо ниво, въпросът се препраща на комисията. Нека накрая ви обърна внимание на това, че резултатът от референдума в Обединеното кралство – е повод за сериозна загриженост сред нашите служители. За да се изчисти несигурността във връзка с бъдещото седалище на органа, е необходимо сравнително скоро да бъде взето решение, така че да имаме и достатъчно време за окончателното си преместване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Андрея Енрия, Стивън Мейджър. Thank you, uh, Roberto, for giving me the floor. Благодаря, Роберто. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, много съм благодарен за тази възможност да представя пред вас работата на през последните 8, 12 месеца и да поговорим за очакванията ни за бъдещите развития. Искам да ви благодаря за е, доброто и конструктивно сътрудничество през последните пет години. Вашата подкрепа беше много важна, за да стане ЕСМА една силна организация, съсредоточена върху защитата на инвеститорите и осигуряване на стабилност и коректно функциониране на финансовите пазари. Последните 12 месеца бяха един от най-динамичните е, периоди за ЕСМА. Съвсем накратко. Финализирахме и публикувахме повече от 80 проекта за технически стандарти, технически съвети и становища, нещо, което значително според мен да принася, заедно с вашите усилия като с законодатели, Европа да стане по-прозрачна и по-конкурентно способна. И ЕСМА показа и е, това, че сериозно приема своите ангажименти и това, че има сериозни технически умения да изпълнява своя мандат. Показахме готовност да преразгледаме някои проектостандарти във връзка с е, насоките за политиката в текста от първо равнище. Излязохме се становища е, по различни стандарти, включително във връзка с капиталовите изисквания, във връзка с директивата за пазарите на финансови инструменти и с регламента за злопотреби на пазара. Целта е да сме в крак с последните развития и да сме готови за приложението. Сега е, за конвергенцията в работата на надзорните органи. Изработихме специална програма за сближаване в работата на надзорните органи за период 2016-2020 година и целта е да се работи в сътрудничество с националните органи, участници на пазара, за да се организират дейностите на ЕСМА във връзка с националния надзор. Целта е да се е, някои от добрите примери за нашите постижения са свързани с е, експертни оценки на проспектите за допустимост по директивата за пазарите на цен на финансови услуги. Предоставяме и съвети на комисията, говорим и е, за паспорта за трета страна и е, за признаването на клирингови партньори в трети страни. По отношение на мерките за приложение във връзка с сближаването на надзорната дейност, искам да ви обърна особено внимание на централизираната информационна система, която ЕСМА изгражда във връзка с регламента за пазарите на финансови инструменти. Целта е да се постигне целесообразност от гледна точка на цена и качество на европейско равнище и да се подобри качеството на докладваните данни. Насочили сме ресурси към подобряване на експертизата при отчетността и стандартизация на национално равнище, включително инициативи да се рационализира е, отчетността. Продължаваме е, да работим по допълнително подобряване на данните и за нас също е важно колко струва събирането на тези данни. Е, оценките на риска преди е, няколко месеца преминахме е, към оценка е, на системния риск. Работим и с Финтек, нещо по което работи вашата комисия и когато става дума за евентуалните ползи от този тип финансови услуги, е много важно да има и е, защита на инвеститорите в тази област. Нека да ви обърна внимание на други публикации, например инструментите по е, берлинския режим и предупреждението на инвеститорите на древно за различни спекулативни продукти. Това писмо бе резултат от е, задълбочено сътрудничество между ЕСМА и националните надзорни органи във връзка с е, подадена информация за такива продукти е, в няколко различни страни. Тоест, трансграничен е проблема. Е, също така успешно е, прилагаме сериозен процес на надзор и разследвания, включително срещу Fitch Ratings LTD, където глобата беше 1 милион и 380 хиляди, а пък DTCC е, Derivatives бяха глобени 64 хиляди, свързани с, е, с, с е, поради проблеми с достъпа до данните. За съжаление обаче някои от санкциите са твърде ниски, за да бъдат разобеждаващи и смятаме, че глобите трябва да са не по-малко от 1% от годишната а, печалба на тези фирми. И последно искам да се спра на друг важен въпрос. А, съюза на капиталовите пазари, нещо, което е много важно за продължаващото добро функциониране на европейската економика. Затова трябва да напредваме по тази система и тъй като това трябва да бъде общо европейския проект, за нас няма а, а, значение дали а, по него се работи в него участват 27 или 28 страни. А, затова ЕСМА продължава да подкрепя целите на Съюз на капиталовите пазари в рамките, разбира се, на своя мандат и правомощия, за да се постигне защита на потребителите, финансова стабилност и ред на пазара. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това, което казахте за имуществените санкции е много важно и съм напълно съгласен с вас. Що се отнася до Съюза на капиталовите пазари, дали те ще са на 27 или 28, също е, беше интересно да се чуе становището ви. Благодаря ви за активността, за положителното взаимодействие с Европейския парламент. Много се радваме на е, нашето сътрудничество. Сега продължаваме с въпроси и отговори по 4 минути. Не забравяйте, че в 4 часа точно трябва да гласуваме. След това идва Марио Драги. За това минута и половина, две. Бурхарт има думата. Благодаря, господин председател. Имам много въпроси към тримата председатели първия кръг от въпроси. Ще се огранича с това да отправя един-два въпроса към Андрея Енрия. Андрея, със сигурност ще се съгласите с мен за това, че към момента на формално-правно равнище не се подготвяме за Брексит, но ще трябва да се подготвим за Брексит на политическо ниво. За това трябва да бъде изменен регламентът за европейските надзорни органи. От край време на сам Европейският парламент настоява за това. За едно подобно изменение обаче ще бъде необходимо време. За това искам да знам какви подготвителни действия предприема вашия орган във връзка с Брексит. Ще бъде ли създадена работна група? Предвиждате ли промени в структурата си на управление и механизмите си за вземане на решение? Разполагате ли въобще с някаква гъвкавост при положение, че все още няма решение за изменение на регламента за Европейския банков орган? Що се отнася до промяната в седалището ви? Кои според вас ще са основните критерии при избора на ново седалище? Лис, Андрея. Андрея, заповядай. Благодаря. Разбира се, не е, бива да излизаме извън правомощията си. Ние продължаваме да работим, както и до сега, в сътрудничество с нашите британски колеги в всички структури, докато нямаме някаква формална промяна техническа помощ може да се окаже и от вашата парламентарна комисия, от Европейската комисия, за да се видят различните варианти и последиците от тях. Но към момента не извършваме някаква конкретна подготвителна дейност. Няколко дни след като станаха ясни резултатите от референдума, проведохме дискусия и тя беше много положителна. Някои членове изразиха безпокойство, няма да крия това от вас, от това, че като наближи датата за излизането на Обединеното кралство, британските колеги ще продължат да участват в разискванията и най-вече в гласуванията. Но чухме уверенията на колегите, че ще проявят пълна отговорност и ангажираност и няма да пречат на стандарти, които няма да се прилагат към тях, ако се стигне до този момент. Основно безпокойството ни е свързано с несигурността на служителите ни. От тук нататък ще бъде по-трудно да се набират хора, защото ще бъде трудно хората да вземат решение да приемат договор, да преместят семейството си, без да имат яснота до кога ще продължи това. Надявам се, че сравнително скоро ще имаме повече яснота. Да, и ние също се надяваме. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Господин председател, Госпожа Бере започва отново. Благодаря, господин председател. А, нека, отново, а, нека първо да задам един въпрос на господин Енрия, който е наблюдател към Баселския комитет а, който работи по много важна тема, именно кредитите за жилища, където се поставя под въпрос фиксираната лихва и принципа за координиране на заема и приходите. Това може да доведе обаче до нестабилност е, на пазара, според нас. Смятате ли, че това е добра посока на развитие? След това, господин майор, споменахте е, календара за Брексит. Казахте, че това няма да промени нищо за Съюза на капиталните пазари, но това, което предлагаме в Европейския парламент, е, беше във връзка с нашата идея, че на ниво надзор трябва да се коригират нещата. Великобритания всъщност е, е, не искаше да направи това. Не искаше да се приспособи към една по-континентална концепция е, за капиталовите пазари на европейско равнище. Така че смятате ли, че нещата сега могат да се реориентират по по-адекватен начин? Благодаря. Господин Енри. Както казах и в уводните си думи, ние много активно работим за координиране на обща европейска позиция по базилските разговори. Още в самото начало трябва да подчертая, че въпросът стои открит и трябва да се справим с него. Това е документирано в една поредица от доклади. Има проблем с а, твърде а, голяма изменчивост по отношение на рисковите активи и начина по който ги оценяваме. Този проблем трябва да се реши и то така, че да не попречи на нискорисковите стопански дейности, особено жилищните ипотечни е, заеми и корпоративното кредитиране. Много важно е окончателното предложение да не завиши изискванията към капитала там, където проблемът не съществува. Работим в Базел, за да се уточни предложението и да гарантираме, че няма да има неблагоприятно въздействие върху стопанската дейност в отрасли, които не са засегнати. За връзката между е, Съюза на капиталовите пазари и излизането на Обединеното кралство – Опитах се да кажа в уводните си думи, че трябва да продължим да работим, независимо дали сме 27 или 28. Ако щете, това е една допълнителна причина да ускорим дейността си, защото континентална Европа зависи много от банковия сектор и за това трябва по-добро балансиране между капиталовите пазари от една страна и банките от друга, като два съществени елемента на пазара. В тази връзка очаквам съобщението на комисията. Мисля, че тя споделя също становище, настоява за ускоряване на изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Аз лично смятам, както подчертах и по-рано, че трябва да работим за сближаване на надзора, особено по отношение на Съюза на капиталовите пазари. Нашите правомощи обаче не са толкова големи. През изминалите години напреднахме повече по единия набор от правила, отколкото по сближаването в областта на надзора. Трябва а, да работим по сближаването на практиката и укрепването на самостоятелността. Благодаря. Верно. Ще се изкажа на немски. Също искам да отправя въпрос към господин Енриям. Имам въпрос във връзка с резултатите от стрес-тестовете. Извършените от Европейския банков орган на стрес-тестове показаха, че необходимостта от рекапитализиране е 2,6 милиарда. Става въпрос най-вече за институции като Монте де Паски, например. Скоро след това трима видни економически експерти излязоха с проучване, допусканията в което показва, че размерът на недостига на капитал е много по-голям, плашещо голям. Ако използваме критериите, които се прилагат в Съединените щати, то ще установим, че недостига капитал в размер от 123 милиарда евро. Ако използваме други критерии, пък сумата е 640 милиарда. Тези две суми в пъти надвишават сумата във вашето допускане. Смятате ли, че допусканията в проучването, което цитирах, са погрешни? Т.е. смятате ли, че вашият стрес тест е адекватен? Или, може би, при провеждането на вашия стрес тест не сте отчели в достатъчна степен някои рискове? Thank you, thank you for your, for your благодаря, благодаря ви за въпроса. Наистина си интерес. Е, прочетохме това проучване и както правилно посочвате, то е, е извършено от уважаеми, уважавани економисти. Голяма част от академичните кръгове твърдят, че капиталовите изисквания трябва да са много по-високи, отколкото предвидените в регламента, че трябва да а, е, разчитаме на съотношението на привлечен срещу а, е, собствен капитал, което трябва да е 10, 15, 20% по-високо. Ако се направи оценка на европейските банки е, и стрес тестът им при е, такива показатели, слабостите ще са много повече. Ние трябва да гарантираме, че европейските банки в условия на стрес са в състояние да изпълняват нормативната уредба такава, каквато тя е действаща в момента. Такава, каквато сте я приели вие и съветът с съответните изисквания. Оттам идва основната разлика. Някои обосновани критики бяха отправени и по отношение на строгостта на неблагоприятния сценарий, който използвахме в стрес-теста. Най-добрият показател е изгарянето на капитала в условията на стрес. 380 базисни пункта а, е разликата, която се получава а, между а, нормалния и тежкия сценарий. Това е което мога да кажа. Благодаря. 30 секунди е само. Кратък уточнителен въпрос. Казахте, че резултатите от стрес-теста на Европейския банков орган може да са подвеждащи, тъй като Европейският парламент не е разработил правилните стандарти. No, not at all. Не, не, изобщо не исках такова нещо да кажа. Изцяло подкрепям стандартите в регламента. Естествено, ако се иска допълнителна сигурност, ако искате да е, сложите летвата много по-високо, ще трябва значително да е, увеличите изискванията към капитала. Просто посочих че и в Базилския комитет и в многобройни други проучвания се казва, че е добре калибрирана сега уредбата. Благодаря. Uh, mentioned... Благодаря. Всички говорите е, за въвеждането на нови технологии, за робоконсултации, големи данни, изкуствен интелект и какво ли не е още. Господин а, Бернардино, казахте, че искате да постигнете максимална степен на защита на потребителите, без да спъвате иновациите. Мнозина в финансовия сектор обаче казват, че се обръща твърде голямо внимание на институционалната част, а не на дейността и това а, създава неравнопоставеност. Новите играчи, а, Google, Apple, други не могат да се сравняват с а, останалите на пазара. Виждате ли тази а, слабост и не смятате ли, че трябва да се обърне по-голямо внимание на дейностите, а не толкова на институциите? И имам още един въпрос а, а, към Европейския банков орган и ЕСМА. Основен показател, който има особено голямо значение за банките, е и основна пречка за банките да се представят по-добре при тестовете. Какво можете да кажете по този въпрос? Uh, uh, Благодаря, че задавате въпрос за цифровизацията, за големите данни. Това има все по-голямо значение в нашата работа. За робоконсултациите работим отдавна. Края на тази година ще публикуваме голям доклад за дискусия по големите данни. И когато казвам, че трябва да се стремим да постигнем равновесие между високата степен на защита на потребителите и премахване на всички пречки за новите технологии, имам предвид целия жизнен цигъл на продуктите един комплексен подход ще ни помогне. В момента работим в групата на заинтересованите страни, бранша, потребителите, за да изясним рисковете и възможностите, свързани с технологичните промени. Искаме да видим Кои са основните препятствия в нормативната уредба и в регулаторната дейност, които пречат на иновациите, на разработването на усъвършенствани продукти и по-добри решения за потребителите? Ето на това ще обърнем внимание през идната година. Това е част от работната ни програма. Много е важен този елемент. И понякога, когато обсъждаме финтек, финансовите технологии, забравяме, че е, потенциалните възможности за промени в застрахователния сектор са огромни. Големите данни могат да преобразят начина по който е, работят поемателите. И така е, ще може да се отрази в ценообразуването риска и да не бъдат изключени толкова много категории потребители. Ето това е част от е, дейността ни през е, следващите месеци и години, като винаги ще се придържаме към балансиран подход към двата елемента. И да добавя съвсем накратко няколко думи за технологиите за нас. Основният е, тест са плащанията. Именно в тях трябва да видим как се развива конкуренцията. Тя ще е ожесточена именно във връзка с плащанията. Ще трябва всички да отговарят на едни и същи правила, за да имаме сигурност за потребителите, включително и когато участват трети страни. Като цяло, трябва да гледаме напред и да видим дали в директивата от 1988 година все още е актуално определението за банка и банкова институция, защото технологичните промени могат да го изменят. Първо за определянето на основните показатели, реперите е едно намаление от 50% е обезпокоителна тенденция. Искахме да убедим банките да продължат да участват в групата да не я напускат, мислят, че с новата нормативна уредба ще бъдат насърчени банките да участват в групите по реперите. Първо, те ги ползват, въпреки че продължават да говорят за рисковете. В много договори с потребителите има препратка към реперите и за това не можем да приемем аргумента, че реперите са голямо препятствие, при положение, че те са широко разпространена практика на банките в договорите им с потребителите. Ние искаме нещо съвсем разумно и то може да бъде контролирано от гледна точка на правния риск. И накрая, съвсем накратко, за финансовите технологии. Андрей и Габриел е, се аргументираха много добре. Вие се стремите да разработвате законодателната уредба, а ние пък техническите стандарти, които трябва да са неутрални спрямо избора на технология. Но ще бъде много трудно да се предвиди в каква насока ще се развиват е, технологиите. Трябва да следим отблизо финансовите иновации. Имаме екип в ЕСМА, който работи по тази задача. И а, те обръщат специално внимание на вписването им в нормативната уредба. Свен Гиголт има думата. To Gabriel Bernardino, we have seen the няколко въпроса съвсем набързо. Първо към Габриел Бернардиньо. Вашият изпълнителен директор, бивш изпълнителен директор, започна работа в частния сектор. Смятате ли, че това може да навреди на репутацията на вашия орган като независим такъв? Не би ли трябвало да се предвидят по-строги правила за и за трите надзорни органа. Второ, регламентът за институциите за професионално пенсионно осигуряване. В преработения си вариант той предвижда пълно финансиране през есента публикувахте доклад за лошото състояние, в което се намират немалко системи. Не смятате ли, че в случая става дума за нарушение на действащото законодателство и какви мерки ще предприемете? ЕСМА решението за еквивалентност. То става все по-важно в контекста на Брексит към много държави, в това число и данъчни обежища сте предоставили консултации за еквивалентност, в които не сте взели предвид някои основни критерии, като задлъжнялостта и други. Защо сте изключили тези критерии? Оказан ли ви бе натиск от страна на комисията при предоставянето на тези не толкова стриктни консултации? По въпроса за вътрешната рекапитализация за Италия, доколко незаконосъобразната продажба на финансови продукти може да е проблем от пруденциална гледна точка – задължението да се действа в висшия интерес на инвеститорите не винаги се изпълнява. Ще бъдат ли предприяти решителни действия за спазването на европейското законодателство по отношение на незаконосъобразната продажба на финансови продукти на потребителите, най-вече като се има предвид задължението да се действа в висшия интерес на потребителите? Благодаря, Свен, по първите два въпроса. По първия въпрос за Карлос Монталво, бившия изпълнителен директор на ЕОПА. В момента той работи за PWC. Нашият анализ показа, че Стъпването му в новата длъжност е изцяло в съзвучие с действащия регламент. Той предоставя консултации на редица заинтересовани страни по ред въпроси. Ние не само направихме тълкуване на регламента, предвидихме и едногодишен преходен период, в който е забранено да се влиза в контакт с служители на ЕОПА по въпроси, отнасящи се до нашата работа. Мисля, че това е в съзвучие с целите, с духа на регламента. По втория ви въпрос, за финансирането и пенсионното осигуряване. Свен, знаете, че директивата за институциите за професионално пенсионно осигуряване предвижда минимална хармонизация. Основните показатели при изчисляването на задълженията са определени така, че има много марш за маневри от страна на държавите членки. Какво е реалното положение? Когато правим изчисленията си, подхождаме по-реалистично. Вземаме предвид най-вече ниските към момента лихвени проценти, от което проистичат разлики в финансирането. В немалко държави членки има недостиг на финансирането, въпреки действащото национално законодателство. Ако установим, че има такъв недостиг, то трябва да признаем, че размерът на недостига на финансиране може да се отчетвори, като се имат предвид настоящите условия, ниските лихвени проценти. Излязохме с становище към съвета и Европейската комисия, в което предлагаме подобна оценка на риска. Предлагаме да има стимул както за спонсорите, така и за членовете да направят по-реалистичен анализ и да вземат решения, които да допринесат за изпълнението на поетите пенсионни ангажименти правим всичко, което е по силите ни, за да повишим от една страна осведомеността за проблема и за да предложим от друга страна възможни решения, включително и на общо европейско равнище. Стрес-тестовете, които провеждаме, при всички положения отчитат и последиците за спонсорите. Имам предвид последиците от ниските лихвени проценти трябва да се вместваме в по 4 минути, тъй като ни предстои гласуване, предстои да разговаряме и с господин Драги. Много съжалявам. Ще ви дам 10 секунди, ако искате да се изкажете. Не мога да изложа аргументите си в рамките само на 10 секунди. Може би, ако някой друг ви зададе въпрос, можете да отговорите и на този. Брайан Хейс. Благодаря, господин председател. Координаторът от нашата политическа група, господин Балц, говори за това Европейският банков орган да наеме помещенията на ЕОПА или на ЕСМА. Предлагам Европейският банков орган да се премести в Дъблин. Това не е чак толкова далече от Лондон. Интересни бяха коментарите ви за текущия процес. Какви ще са последиците от това преместване? Става дума за политическо решение. Не смятате ли? Направихте много интересен коментар за британските си колеги. Казахте, че когато настъпи моментът, наближи моментът за това ваши британски колеги да трябва да се откажат от гласа си по единия набор от правила, то какво имахте предвид с когато наближи моментът? Когато бъде задействана процедурата по член 50 ли? Другият ви колега съвсем правилно заяви, че са много важни констатациите на ЕОПа за институциите за професионално пенсионно осигуряване. По предложението за пакетите от инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти. Възможно ли е това предложение да сработи? когато става дума за пенсии от втория стълб. Така ще може да се въведе единна сигурна система в интерес на потребителите. Благодаря. Както знаете, Седалището на Европейския банков орган е определено в регламента за очредяването му. Ако трябва да настъпят промени, то решението ще трябва да бъде взето от законодателите. Ние не можем да излизаме с становище, можем само да излизаме със становище в формат като днешния и то със становище по графика, а не по окончателния избор на седалище. Дейността на европейските агенции е разписана в европейското законодателство. Мога само да кажа, че вече е установено много добро взаимодействие между британските ни колеги и останалите ни служители. Няма да се наруши процесът на вземане на решения в резултат от Брексит. Отново заявявам, че необходимите решения трябва да бъдат взети от законодателите. Господин Бернардино, благодаря ви за въпроса. Напълно съм убеден, че е възможно да се създаде законодателна уредба за трансгранични пенсионно-осигурителни системи в Европа. В момента има пречки пред трансграничната дейност. Няма съмнение в това. Може да се създаде по съобхватна общоевропейска уредба за трансграничните вноски. Ние ще излезем със своите идеи. През идните месеци с удоволствие ще разискваме въпроса с вас. Според мен има реални възможности за действие. Така можем да намерим решение на ниво вътрешен пазар за разликите в размера на пенсиите в Европа. Благодаря, Ева Кайли. Благодаря, господин председател. За пореден път можем да кажем, че колкото повече нещата се променят, толкова повече си остават същите. Понякога като че ли няма никакви промени. Надзорните органи се справиха с по-лесни задачи. постигнаха установяването на култура на надзора в държави в Централна Европа, в центъра на еврозоната, но в периферията продължава да има проблеми. Настоящото гръцко правителство настоява публично за политически контрол върху банките. Дори и управителят на Централната банка в Гърция е обект на нападки, обект на опити за оказване на политически натиск. Тази банка е изправена пред много голям размер необслужвани кредити, предоставя им кредити на близки до правителството лица, които по никакъв начин не са обезпечени. От това възникват проблеми с оперативния риск. Оперативният риск в случая е основният вид риск, тъй като не се управлява адекватно банковият сектор. Не можем да си затворим очите пред този проблем, като се има предвид огромният размер на разходите за данакоплаците поради постоянните рекапитализации. Оперативният риск продължава да е резултат от недоброто управление на банките. Има спешна потребност от засилването на надзора на ниво Европейски надзор надзорни органи, както и на ниво съвместни екипи за надзор. Вече от много време се оказва политически натиск върху банковата система. За това има и спешна потребност от коригиращи действия за намаляване на риска? Загрижен ли е Европейският банков орган за качеството на управлението на някои банки? Имате ли конкретен план за недопустима интервенция от страна на някои служители на банки по отношение на кредитирането? Председателят прекъсва госпожа Кайли. Имате само 4 минути. няма да можете да получите отговор на всички тези въпроси. Добре, нека тогава ми отговори само представителят на Европейския банков орган. Въпросът за управлението на банките е изключително уместен. Най-вече в малките банки, в повечето случаи, управлението води до натиск върху банките, до тяхната несъстоятелност. Скоро смятаме да излезем с насоки за банките. Това ще бъде основният инструмент, който ще прилагаме в тази област. Изказахте и критика във връзка с надзора. Създаването на трите европейски надзорни органа, както и създаването на смесени екипи от различни държави членки, според мен до голяма степен намали рисковете, за които говорихте. Благодаря, Бургхард Балц. Благодаря, господин председател. Имам въпроси към тримата председатели. Нашата комисия гласува за бюджета на европейските надзорни органи. За пореден път настояхме за това тези агенции да поставят необходимите приоритети при изпълнението на мандата, възложен им от законодателите. Вече неведнъж сме излизали с този призив към вас. Междувременно какво сте предприели, за да спазите законовите изисквания към вас? В кои други области според вас има възможности за действие или необходимост за такова? Съвсем накратко ще дам думата и на трима ви. Господин майор, по казаното от вашата комисия за необходимостта от повече прозрачност, необходимо е да установим постоянен диалог с вас. Говорихме и за белите книги. Много подробно отсъдихме възможността за обмен на проекто изявления и проекто документи. Би било добре да има както изявления, така и документи под формата на бели книги. Бе изказана и загриженост във връзка с режима за поверителност. Някои документи на ЕСМА не би трябвало да се разпространяват предварително. Предвидихме по-строги вътрешни изисквания за поверителност. Предвидихме и определени последици в случай, че изтече информация било то сред служителите ни или на ниво ръководен орган. Господин Бернардино, по въпроса за поставянето на приоритети. Ако погледнете настоящите ни приоритети, то ще видите, че основният е сближаването на надзорните практики в условията на ниски лихвени проценти. В някои страни от периферията на еврозоната направим преглед на балансите на банките. Направихме такъв преглед в Румъния, в момента го извършваме в България. Това допринася за сближаването на надзорните практики, тъй като повишава надзорните стандарти. Финансовата стабилност също е важен елемент. Всички тези елементи са свързани с стрес-тестовете. Знаем какво буди загриженост у парламента. Винаги сме готови да обсъждаме с вас проблемите ви, както и своите приоритети. Господин Енрия, нека ви представя другата страна на медала. Има последици от съкръщенията в бюджета, така че сме принудени да загърбим някои от приоритетите си. Намалихме броя на колегиумите за надзор и преструктуриране. Например, не си поставяме вече и толкова амбициозни цели по отношение на обучението. Лично аз смятам, че това е жалко, тъй като обучението е важно. Трябва да обучаваме извършващите проверки, така че насоките ни да се прилагат на практика. За съжаление, в немалко области целите ни вече не са толкова амбициозни. Госпожа Берес. Uh, Благодаря много. Имам един въпрос към господин Бернардино. Се налево гледаш, това е проблема. Euh, Моят въпрос е към господин Бернардино. Както знаете, е важно потребителите да имат ясна информация, когато се купуват структурирани финансови продукти. И слушахме множество ам, аргументи ам, срещу ам, този тип ам, продукти. И не сме изслушвали само бивши клиенти на BlackRock, така че целта е да се защитят потребителите и като отговоре на участник в екипа на надзорните органи, имате своите задачи и трябва да подготвим решението до една година. А, обаче за тази цел е добре да вземете предвид какво каза парламента в своята резолюция и да направите всичко възможно да се е, ускори промяната, за да може потребителите да разполагат с пълна информация в стандартизираните документи. Благодаря много, госпожа Берес. Положението в момента е сравнително ясно. В момента топката е Европейската комисия. Европейската комисия трябва да реши какво да прави с а, а, отхвърлянето а, от страна на парламента, от там нататък. Ние работим за оточняване на тези документи, въпроси и отговори. И мисля, че сравнително бързо можем да го постигнем. И аз съм напълно съгласна с вас, трябва да работим заедно и да се опитаме възможно най-скоро да въведем тези а, промени в а, а, стандартната информация, а, които са необходими. Що се отнася до срок за приложение, ясно, че няма как да, да вляза в сила до, от 1 януари следващата година, но трябва да действаме възможно най-скоро, за да не е, загубим тази възможност. Това е много важно. Е, това е голямо постижение за потребителите в цяла Европа. Така че Комисията, парламента и съвета и разбира се и ние сме готови да работим заедно, да се предостави съответната техническа помощ. Разбира се, трябва и политическа Благодаря. Действително, когато поискахме бързи действия в своята резолюция, имахме точно това предвид. Бързи действия, по-бързо от една година. Това са нашите очаквания. Благодаря ви, че бяхте тук. Много полезна информация обменихме. Изразявам отново подкрепата на парламента за вашата дейност и се надявам, че и за бъдеще ще продължим да си сътрудничим добре. Благодаря. Colleagues, we should immediately... Колеги, нека незабавно преминем към гласуването. A test, a test. Нека да направим проверка първо. Yeah, withdrawn, yes, I know. Please take seat. We need to vote такъв случай нека да направим електронна проверка, да видим дали работи системата, всички ли имат картите си на разположение. Първаш няма карта. има един глас към тези на социалистите. Гласувайте, моля. okay. Okay. Still want to vote? Okay. In any case, we can close. Още един глас. Добре, проект, проект за въпрос с искане на устен отговор, въвеждане на подаване на първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Въпрос едно за, против, въздържали се, приема се. Въпрос две за, против, въздържали се, приема се. Въпрос 3 за, против, въздържали се, приема се. Цялостният текст за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към проекта предложението за резолюция. Точка 1 от първоначалния текст. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 7 на две части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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се тъй като има един допълнителен глас на Перванш Перес. изменение 17. 15 е оттеглено и изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Девета точка за, против, въздържали се, приема се. Десета точка за, против, въздържали се, приема се. Точките от преамбила. всички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 Finendo il voto. The vote is closed. Край на гласуването. Има един глас повече. Край на гласуването 35 за, 2 против, 4 въздържали се голямо мнозинство резолюцията се приема. И така подаваме много силен сигнал за международните стандарти за финансова отчетност 9. Благодаря. Welcome. Uh, Нека да приветстваме Марио Драги, председател на Европейската централна банка. Okay, I think it's enough with the pictures. Uh. Благодаря. Благодаря е, за снимките. Нека да приветстваме господин Драги тук в Европейския парламент за третия е, диалог в областта на паричната политика тази година. 21 е, юни беше датата на последния такъв диалог. Пазарната позиция на ЕЦБ не е променена от последния март политическите мерки продължават да а, са насочени към подкрепа за финансирането с цел е, е, възстановяване на економиката. Економическото развитие се предполага да продължи по умерен начин. А, има и а, малки рискове за спад. Закупуването на активи следва да продължи след 17 марта, ако това е необходимо и докато се стигне до устойчива корекция на инфлацията, съгласно ЕЦБ. Председателят Драги ще представи позицията на ЕЦБ за економическото развитие и за економическите и финансови последици от излизат на Великобритания от Европейския съюз. Ще се спре на двете теми, които избраха членовете на нашата комисия, свързани с фрагментацията на пазара на финансови услуги и е, ниската възвръщаемост на заемите в еврозоната. Е, по първи въпрос е, работихме с е, експерти в областта. Финансовата фрагментация е намалена и продължаващата е, несигурност на пазара на облигациите е обяснена от други фактори, а не от фрагментацията. Що се отнася до дългосрочните облигации и тяхната възвръщаемост, това са облигации поети е, преди настоящите обстоятелства и тяхното развитие е свързано с е, спада в, е, на, с естествения неутрален лихвен процент Нещо, което означава, че политиката на ЕЦБ има за цел да повлияе на пазарните лихви, за да изпълни е, своя основен е, мандат. Разбира се, не трябва да продължат е, дългосрочните е, финансови рискове, за това е необходимо да се занимавам с основните структурни причини за това. Тоест, всичко това означава да се засили еврозоната чрез структурни реформи и вземайки предвид и неподходящи финансови позиции в еврозоната. Така че имаме много теми за обсъждане, много очаквания. Давам ви думата, господин председател. Благодаря. Уважаеми членове на Парламентарната комисия по економически и парични въпроси, госпожи и господа, много се радвам, че съм тук днес при вас по-малко от седмица преди една много важна годишнина за Европейския парламент. Точно преди 40 години беше подписан актът, чрез който бяха въведени в законодателството преките европейски избори. И аз много се радвам, че говоря днес пред вас, пряко избраните представители на европейците. Европейците призовават нашите институции да допринесат реално за тяхното всекидневие. И ние сме длъжни да отговорим на този призив. Затова съм тук. Не само още веднъж да покажа колко голямо е значението на Европейската Централна банка – за отговорното поведение пред гражданите на Европейския съюз, но и да обсъдя с вас как ЕЦБ работи за изпълнение на демократично възложения ни мандат. Ето защо в своето изказване първо ще се спра на възстановяването на еврозоната и въздействието на нашите мерки на паричната политика. След това, по искане на вашата комисия, ще кажа няколко думи за състоянието на финансовите пазари в еврозоната и по-конкретно развитието на интеграцията на финансовите пазари. Очаква се да продължи възстановяването в еврозоната с умерени и неотклонни темпове, макар и не толкова активно, както беше предвидено през юни. можем от положителна гледна точка да посочим, че данните продължават да показват, че економиката в еврозоната е устойчива на глобалната и политическа несигурност, особено след референдума в Обединеното кралство. Първоначалното въздействие на гласуването в Великобритания вече беше ограничено и силната реакция на финансовите пазари вече обърна тенденцията си. Същевременно съще... същественото отслабване на външното търсене беше потвърдено в прогнозата от юни и ограничава възможностите за растеж на износа това ще продължава да бъде рисково за перспективите за растеж. Така, например, според проучването на ЕЦБ от септември и макроекономическите прогнози, реалните темпове на нарастване на БВП се очаква да се увеличат с 1,7% тази година, 1,6% през следващите две години. Инфлацията продължава да е на ниско равнище, което отразява намаляването на цените на нефта в миналото и слабото увеличение на заплатите. Очаква се годишната инфлация да бъде 0,2% тази година и да нарасне до 1,2% десети от процента през 2017, когато ще се отрази намаляването на цените на петрола в изминалите периоди. Продължаващото економическо възстановяване и по-активното кредитиране се очаква постепенно да изтласкат инфлацията до 1,6% през 2018 година. На този фон нашите комплексни а, мерки а, продължават а, да, с, да се отразяват конкретно на реалната економика. Условията за кредитиране на домакинствата и фирмите са значително облегчени. То активно се създават кредити, което увеличава и съвкупното изразходване на средства в еврозоната. Позволете ми да се спра сега на описанието на онези елементи на облегчаването на кредитирането, които са включени в нашата политика. Те са много важни средства за стимулиране на намаляването на разходите по финансирането в реалната економика. През юни тази година и миналата седмица проведохме първите две операции в новата поредица целеви дългосрочни рефинансиращи операции. И търсенето беше значително. Още две операции ще се проведат през декември и март. Тези операции ще дадат възможност на банките да осигурят дългосрочно финансиране при много привлекателни условия, които ще се отразят на свой ред благоприятно и върху клиентите. По същия начин, нашата разширена програма за изкупуване на активи чрез изкупуване на ценни книжа, които са обезпечени с активи, с покрити облигации и изкупуване на активи в корпоративния сектор – е, ще имат своето благоприятно въздействие, като намаляват е, разходите за финансирането за ключови играчи в економиката. Докато първите две програми, които споменах, за изкупуване на ценни книжа, е, обезпечени с активи и на покрити облигации, ограничават разходите на банките за финансиране и имат косвен ефект докато изкупуването на активи от корпоративния сектор пряко намалява а, разходите и м, предоставя повече налични средства, които могат да бъдат предоставени като кредити при пазарни условия. Позволете ми в тази връзка да отбележа, че а, програмата за изкупуване на активи от корпоративния сектор е от полза не само за големите фирми, които имат пряк достъп до пазара на облигации, но и по-малките предприятия. Подходящите условия на пазара на облигации дават възможност на големите компании да се обърнат предимно а, към облигациите като средство за финансиране на своята дейност, не толкова към банкови кредити и това означава повече налични средства в банките за кредитиране на малките и средните предприятия. Като цяло нашите прогнози като цяло нашите прогнози показват, че благоприятната парична политика ще продължи да подкрепя цикличното възстановяване и повишаването на инфлацията, но условията за финансиране трябва да продължават да съответстват на основния ни сценарий. И за това управителният съвет ще продължава да следи развитието на економическите показатели и финансовите пазари много отблизо ще е, запазим необходимата подкрепа е, съобразно нашите прогнози, така че е, да гарантираме равнища на инфлацията под но не много под 2% в средносрочен план. Ще използваме всички инструменти, които са на наше разположение, ако е необходимо, за да постигнем тази цел. Много съм ви благодарен, че избрахте за днешната дискусия разпокъсаността на финансовите пазари в еврозоната като основна тема. Помня, че преди близо 4 години в същата сграда пред изказване пред вас казах, че влиянието върху финансовите и парични условия на намаляването на основни лихвени проценти от ЕЦБ показва доста разлики в еврозоната. Ако направим сравнение между финансовия пазар през есента на 2012 година и сега, подобрението е значително. Разпокъсаността на финансовия пазар е намаляла значително и условията за финансиране на фирми и домакинства се подобриха значително в цялата еврозона. По-конкретно, намаляването на основни лихвени проценти на ЕЦБ се чувства по цялата верига в уязвимите страни от еврозоната в по-голяма степен. И разпокъсаността в разходите за финансиране и условията за кредитиране са много различни. Ще ви дам пример. От октомври 2012 до юли 2016 година съставният показател за разходите за кредитоискателите при нови е, заеми за нефинансови корпорации намаля с близо 287 базисни пункта в Португалия и 200 базисни пункта в Италия, в сравнение с 117 банкови е, пункта за еврозоната като цяло. Подобно явление виждаме и спрямо малките и средните предприятия, които се възползват в много по-голяма степен от подобрените условия за финансиране и намалената разпокъсаност. В резултат на това разликата между лихвите по малките и големите е, кредите през юли 2016 година е, беше много е, малка в уязвимите и неуязвимите страни. Или количествено изразено 135 и съответно 120 базисни пункта. От пролета на 2011 положението не е било такова. И така, Предизвикателствата на финансовата разпокъсаност вече до голяма степен са преодолени, но има и нови. И а, едно от тези нови предизвикателства е темата, която ви избрахте – ниските лихвени проценти. Ниските лихви са признак а, за състоянието на економиката, а и тя се отличава с а, слаба тенденция за дългосрочен растеж и продължаващи макроекономически застой в резултат на кризата. Паричната политика на ЕЦБ предлага възможности за ограничаване на неблагоприятните последици е, от глобалните удари за економиката, както и специфичните за еврозоната но паричната политика не може да определи устойчиво равнище на реалните лихвени проценти в дългосрочен план, защото дългосрочно лихвените проценти зависят от дългосрочната перспектива за растеж. Това означава, че всеки трябва да даде своя принос не само с паричната политика, но и с всички други мерки за възстановяване и увеличаване на економическия растеж в еврозоната. За това говорихме още през юни. Междувременно, ниските лихви водят до различни последици за различните субекти на пазара и трябва да се следи е, какво е положението много внимателно. Много се радвам, че мога да продължа дискусията след е, вашията обмен на е, мнения с е, ръководителите на надзорните органи. Друго по-скорошно предизвикателство е резултат от референдума в Обединеното кралство а, и економическите последици за еврозоната. Степента, върху, от, до която ще се отрази резултатът от е, референдума върху економиката ще зависи от времето, когато ще се проведат предстоящите е, преговори, е, техния развой и крайен резултат. До сега економиката на еврозоната устойчива, но поради несигурността нашия основен сценарий продължава да бъде свързан с евентуални рискове от спад. Независимо от вида взаимоотношения, които ще се оформят между Европейския съюз и Обединеното кралство, първостепенно съществено значение има целостта на единния пазар. Какъвто и да е резултата, всички участници трябва да следват едни и същи правила. И по-общо казано, много важно е да се гарантира, че Европейския съюз отговаря на очакванията на гражданите. И това изисква три насоки на действия. Първо, Новите общи европейски проекти трябва да се съсредоточат върху реалните тревоги и потребности на гражданите. Не бива да се търсят национални решения, а съвместни европейски действия в областта на миграцията, сигурността, отбраната и други области. Второ, за да може бъдещата европейска интеграция да е постижима и приемлива, първостепенно значение имат доверието между страните и гражданите. В тази връзка трябва да се спазват общо съгласуваните правила. В економическия и паричния съюз по-конкретно рамката за економическо управление е, ще изиграе съществена роля за намаляване на дисбалансите и ще намали рисковете. В еврозоната националните правителства трябва да действат така, че да стимулират растежа, да намалят безработицата и да дадат възможност на гражданите за стопанска инициатива, като разбира се предложат необходимата закрила на хората в неравностойно положение. И накрая, нашият економически и паричен съюз продължава да бъде уязвим, докато не сме приключили нашите интеграционни а, проекти, като имам предвид банковия съюз и амбициозния съюз на капиталовите пазари. Така ще се постигне устойчивост на финансовата интеграция в еврозоната и ще се стимулират трансграничните инвестиции. Европейския парламент изигра ключ, ключова роля по банковия съюз съюз и е, ще изиграе също толкова важна роля в законодателната дейност по изграждането на банковия съюз и на съюза на капиталовите пазари. Решителният напредък в тези области ще укрепи нашият економически и паричен съюз и по такъв начин ще представлява важна стъпка в е, съответствие с пътната карта, предложена в доклада на петимата председатели. Благодаря. Oh, О, oh, извинявам се, извинявам се, казва господин Драги. Да, тук на следващата страница имам и заключителни бележки. Искам а, да припомня а, думите а, на а, моя приятел и колега, покойния Карло Чампи, който през 2005 година каза Еврото е най-великата проява на единната воля на европейските а, народи и двигател на политическата интеграция. Наистина, политическият ангажимент в основата на единната ни валука ни помогна да преодолеем тази криза. Бяха положени огромни усилия, но усещането за несигурност, включително економическа несигурност продължава да буди тревога. Не можем просто да чакаме да дойдат по-добри времена. Трябва да полагаме активни усилия, за да може економически и паричния съюз да предложи реална защита и благоденствие. ЕЦБ ще направи всичко което се изисква от него за постигането на целта. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че ни припомнихте и за 40-та годишнина от подписването на акта от 76-та година, акта за провеждането на всеобщи европейски избори. Така, европейските граждани могат да бъдат пряко представлявани от Европейския парламент. Това е изключително важно. Радваме се, че и вие отдавате огромно значение на нашата работа като преки представители на европейските граждани. Благодаря и за отговорността, която проявявате в работата си с нас. Господин Балц, благодаря господин председател. Уважаеми господин председател, господин Драги, радвам се, че днес за пореден път сте сред нас в рамките на паричния диалог. Последния път, когато разговаряхме с вас, предстоеше да се проведе референдумът в Обединеното кралство. тогава насам изминаха няколко месеца. Все още не можем да предвидим дългосрочните последици от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Вие застанахте поводните си думи на ясна позиция по този въпрос. Миналата седмица Европейската Централна банка излезе със свой економически доклад. В него се признава, че в еврозоната сме свидетели на креха кръстеж, който може да бъде изложен на риск вследствие от излизането на Обединеното кралство. Какво можем да предприемем според вас, макар и да сме на все още ранен етап от този процес? Предстои тази седмица в среда да посетите германския Бундестаг. Задавам ви въпрос в рамките на подготовката ви за това посещение въпрос за ниските лихвени проценти. През лятото бях не само на почивка, пътувах и в моя избирателен район, моята федерална провинция. Разговарях с вложители, с представители на банки, на местни здравноосигурителни дружества. Всички тези заинтересовани страни отправиха ясна критика към политиката на ниските лихвени проценти дългосрочен план, какво смятате да предприемете, господин председател? Не вменявате ли прекомерна тежест на банковите институции и на европейските граждани? Вашият колега от управителния съвет на Европейската централна банка отправи наскоро критика към европейските правителства. Заяви, че техните реформи са половинчати заяви, че Европейската Централна банка трябва да ги принуди да предприемат повече, дори и от това да има странични ефекти. Не смятате ли, господин председател, че в дългосрочен план би следвало по-скоро да се нормализира европейската парична политика? Допълнителни действия с евентуални странични ефекти, според мен, биха били контрапродуктивни. Какво е вашето мнение? Благодаря. Първият ви въпрос бе свързан с въздействието върху економиката на резултатите от референдума в Обединеното кралство. Непосредствената реакция на финансовите пазари показа, че те са доста устойчиви това, според нас, се дължи на подготвителната работа, предприета както от Bank of England, така и от Европейската Централна банка за създаването на необходимите условия на пазарите, на необходимите предпоставки за избягване на големи сътресения. Първоначално имаше спад в цените на активите, който по-нататък бе преодолян. Реалната економика до момента също проявява устойчивост. В краткосрочен план, както финансовите пазари, така и економиката успяха да устоят на непосредствените последици от референдума. Що се отнася до дългосрочните последици от изхода от вота, те са много по-трудно предвидими. Тези дългосрочни последици ще зависят от времето, което ще измине до внасянето на яснота в настоящото положение. Те ще зависят и от изхода от преговорите с Обединеното кралство. На трето място, и това е най-важният момент, ще зависят от политиката в Обединеното кралство и в еврозоната. Това ще са трите основни елемента, които ще са определящи за средносрочните и дългосрочните последици. Трябва да ги следим отблизо. Ясно е, че колкото по-дълго продължи несигурността във връзка с окончателния изход от процеса, толкова по-значими ще са последиците. Това вече става ясно от някои данни. съдбините на Обединеното кралство ще се отразят върху економиките в еврозоната. Какво можем да предприемем? В неодавнашните си прогнози леко изменихме прогнозата си за размера на инфлация и за маржа на растеж. Но тези промени бяха незначителни. Продължавам да има ефект от паричната ни политика. Затова и не счетохме за необходимо нещо по-радикално. Прогнозите, изготвени от нашите служители, отразяват извънредната подкрепа, която предоставяме в паричната си политика. Решенията ни в областта на паричната политика не са все още реализирани напълно. все още не са проведени всички операции по дългосрочното целенасочено рефинансиране. По въпроса ви за лихвените проценти. Трябва да приемем факта, че ниските лихвени проценти не са последица от решенията на Централната банка. Те са симптом, показателни са за ниското ниво на растежа, на което сме свидетели от много време насам. Затова и трябва да се приспособи политиката по отношение на лихвените проценти. Ако видим какво става по света, то ще установим, че немалко държави като Япония, Швеция, Швейцария, Дания и други са с отрицателни проценти. Но дори да не е отрицателна стойността на процентите, има неблагоприятно въздействие върху пазарите. Процес, на който сме свидетели вече от години в редица държави които започнаха с подобен вид парична политика много преди нас. Има ли ефект от подобна политика? Според нас от нея проистичат много значими последици. Никога не сме били свидетели на по-добре функциониращ процес на въздействие на паричната ни политика върху економиката промените в лихвените проценти се отразиха върху реалната економика. Намаляха спредовете. Всички наши действия се оказаха много ефикасни. Месец след месец, в продължение на повече от две години, нараства обемът на кредитирането нараства обемът на кредитирането за малките и средни предприятия. Разликите в, между по-малките и по-големите дружества постоянно намаляват. Като цяло можем да дадем положителна оценка на предприетото до момента. Вярно е, че действащата по настоящен система се отразява неблагоприятно върху вложителите, от друга страна обаче, ако някой иска да тегли ипотечен кредит, за да си закупи недвижима собственост, той може да се възползва от настоящата система. Разходите за Banks profitability, that's another claim. I'm sorry, I'm taking longer than uh, if you, if you want, I'll stop here. That will we'll, we'll, we'll come back on this I anyway. Another question. This topic so, will return. Yes, I have yes, please. In the next question. So, Pervash yes. Perez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous, vous avez dit que euh, face à la politique благодаря, господин председател. Вие казвате, че във връзка с политиката за кредитни улеснения на Централната банка е важно и останалите да поемат своята отговорност да изиграят своята роля. Това е нещо, което са твърдели и по-рано и сте е, го казвали и във връзка с бюджетната политика и с политиката на структурни реформи. Структурните реформи са тема, която познаваме добре, обаче по отношение на бюджетната политика можете ли да се спрете в малко повече подробности на това, което очаквате в настоящия контекст и по-конкретно във връзка с европейските проекти е, с на, европейския проект след е, Брекзита. Не споменахте еврозоната като проактивен елемент, който би могъл да уравновеси политиката на кредитни улеснения на, бан... на банката. И също така Европейския си... съвет за системен риск. Споменахте свръх капацитета в банковата област, в област, т.е. има конкуренция и на, натискът е, върху маржовете на банките е твърде висок и това се отразява отрицателно на е, архитектурата на Европейската банкова система. Можете ли да дадете малко повече подробности? Темата ще се обсъжда следващата седмица в Франкфурт. Yes, thank you. Um... Благодаря. Ясно е, че другите области на политика трябва да допълват действията в областта на паричната политика, за да се възползваме в пълна степен от предимствата на настоящото положение с паричната политика. Ако се прилагат подходящите политики, то тогава ще се съкрати периодът на прилагане на експанзивната парична политика. Ако не се прилагат съпътстващи политики, то тогава този период ще е по-продължителен. Ясно е, че с това са свързани разходи. Много ниските лихвени проценти за продължителен период от време имат странични ефекти, например върху финансовата стабилност. Това е много важно. Много е важно също така, че ниските лихвени проценти имат отражение върху социалната тъкан на обществата, върху економиките. Ако ниските лихвени проценти биват съпътствани от други политики, то ще се смекчи ефектът от тях. Говорихте за фискалната политика и структурната политика. Що се отнася до фискалната политика, тук се намесват два фактора. От една страна фискалната политика на отделни държави членки. Говорихте и за бюджета за еврозоната. Удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции е възможност, която можем да обмислим. Разполагаме и с гаранции за финансиране за МСП. Трябва да доизградим и вътрешния пазар Бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде преразгледан в рамките на многогодишната финансова рамка. Трябва да бъде преразгледан, за да способства в по-голяма степен растежа. Трябва да се постави акцентът върху разходи за научно-изследователска и развойна дейност образование и други разходи, които да насърчат растежа. Държавите членки могат също да допринесат за този процес чрез националните си бюджети. Немалко европейски централни банки имат проблем. Имат проблем с рентабилността. Има редица причини за тяхната по низка рентабилност в сравнение с рентабилността на други банки по света. Една от причините е свръхкапацитетът Стига се до конкуренция в еврозоната от една страна. От друга страна се дублират корпоративни структури. Едновременно с това съотношението разходи-доходи е много по-високо от съответното съотношение за банки от трети страни. Инициативи насочени към консолидирането на банковия сектор са от значение. Трябва обаче да сме внимателни. Какво имаме предвид със свръхкапацитет? Броя на банките ли или броя на работещите в банковия сектор? Има стотици малки банки, които изключително добре се справят с обслужването на клиентите. Не искаме да нарушаваме модела, който прилагат те. Има обаче други банки, които биха могли да бъдат консолидирани, за да се повиши рентабилността им. В случая трябва да сме внимателни. Thank you, Благодаря, колегата Лунес. Добър ден, господин Драги. Искам да се спра по-подробно върху въпроса за фискалната политика. Като че ли това е новият лайтмотив в европейската политика. Ако чуете изявленията на лидерите на страните от Г20 на неодавнашната им среща в Китай, ако прочетете или чуете материалите в медиите, то ще видите, че всички говорят за фискалната политика. Но държавните хазни са празни. Една възможна мярка би било печатането на пари. Във връзка с това имам три въпроса. В уводните си думи казахте, че ще се възползвате от всички инструменти, с които разполагате. Смятате ли, че финансираните с парични средства фискални програми са съвместими с европейското законодателство? Второ, смятате ли да направите проучване на подобни програми? Правили ли сте такива проучвания в миналото? И на последно място, какви са според вас предимствата и недостатъците на подобни програми? Благодаря. Ще бъда необичайно кратък в отговорите си. Ще дам отрицателен отговор на първите ви два въпроса. А какъв беше третият ви въпрос? Не смятате ли, че финансираните с парични средства фискални програми не са съвместими с европейското законодателство? Проучвали ли сте последиците от подобни програми в миналото? Смятате ли да го направите в бъдеще? Какви са според вас предимствата и недостатъците на такива програми? Никога не сме обсъждали този въпрос. Допускам, че нямате тогава и определено становище по него. Господин Драги, никога не сме го обсъждали. Разработващите политики трябва да са много внимателни, когато изказват мнения по въпроси, които те самите никога не са обсъждали. Нека използвам остатъка от времето си. Ще се спра върху така нареченото количествено облегчаване. Как може да се нормализира паричната политика на, на Европейската централна банка? Как можем да постигнем това, без да се създадат проблеми с пазарите на облигации? Необходим ли е механизъм за обявяване в несъстоятелност на отделни държави? Или това според вас би било контрапродуктивно? Искам да задам и още няколко въпроса, ако това е необходимо. Отговорът ми ще е също толкова кратък, колкото и отговорът на предходните ви въпроси. Не сме обсъждали стратегии за прекратяване на настоящата си политика. Uh, uh, излизането от тази стратегия на количествено облегчаване предполага и по-напреднал етап на развитие на паричния ни съюз. В момента не сме на такъв етап that we need, I have the five minutes, eh? that we need, uh, uh, in your opinion, that, that European Имам 5 минути, и ще задам още въпроси. Казвате, че има нужда от повече интеграция, особено за, ми... в областта на миграцията, сигурността и отбраната. Моят въпрос е как тези препоръки е, отговарят на е, мандата на Европейската централна банка. Това е, е един доста комплексен въпрос. Тук става дума за следното. Интеграцията трябва да реагира на потребностите на гражданите. До преди няколко години това бе свързано и в началото доста успешно с създаването на нови институции – това е важно за еврото и за Централната банка. Важно е това, което се прави, да отговаря на потребностите на хората. И сега продължава тази реакция на потребностите на хората не чрез създаване на нови институции, чрез съответната политика, която е необходима на гражданите. Силви Голар. Благодаря, че сте тук. Както добре знаете, основната цел на ЕЦБ и на Европейската система на централните банки е да поддържа ценовата стабилност. Това обаче не може да бъде постигнато, ако нещата са толкова несигурни, каквито са сега. Съвсем накратко, току-що Европейския съюз загуби една държава членка. Така че а, ясно е, че целостността на вътрешния пазар е важна. Добре, обаче какво имате предвид под това? Какво означава да се избягват системните рискове и да се избягва нестабилност? По-конкретен пример тук. Всички развитие по отношение на паспортизацията на финансови услуги трябва да изискват решение на съда, така или правоприлагането е много важно на единия пазар. Правоприлагането включва ли се във вашата концепция за цялостност? И, а, и последно, колко време според вас може да оцелеем в тези сигурни обстоятелства? Е, казвам това не за да изглежда, че ви обвинявам. А, за мен отговорните са онези, които са политически лидери на Европа. Благодаря. Както казахте съвсем правилно, нашата задача е да се гарантира ценова стабилност. Това се прави с множество различни действия. Някои от тях попадат под нашите правомощи, други, както току-що обсъдихме, не попадат под нашите правомощи, но влияят на способността на банката да постигне тази цел. И именно заради това ЕЦБ има задължение да говори по тези теми. В тази връзка приключването на единния пазар е от решаващо значение. Също така, факта, че всички участници в, в единния пазар трябва да спазват едни и същи правила. Затова нека да цитирам казаното от лидерите в Братислава на съвета. Това, което те казаха е следното. Четирите свободи са взаимосвързани. Свободно придвижване на хора, стоки, капитали и услуги. По-ясно от това няма. Всички тези елементи са заедно. Що се отнася до правоприлагането, пита госпожа Голар. Може би и твърде опростенчески отговорих на въпроса, но за мен е очевидно, ако има а, дадена свобода, тя трябва да бъде прилагана. Равнопоставена. Да го кажа по друг начин – доста ми е трудно да си представя, че каквото и да било споразумение, което може да бъде възприето като дискриминационно, спрямо определени граждани или в полза на други граждани, би могло да доведе до стабилност за Европейския съюз в бъдеще. Ще го кажа още веднъж по различен начин. В момента преминаваме през доста труден преход. И начинът по който се справим с този преход ще се отрази на нашата стабилност за в бъдеще. Ако спазим това, което са заявили лидерите на Европейския съюз, можем да очакваме известна стабилност в бъдеще. Ако не, нещата ще са по-различни. Благодаря. Мат Карти. Благодаря, господин председател. Господин Драги, малко съм обесърчен от вашия коментар за сценария за след Брекзита. Изглежда, че подходът на ЕЦБ е просто да гледа безучастно. Обаче знаете, че има страни, в които въздействието на излизането на Великобритания ще бъде много по-голямо, отколкото в други. Една такава страна е Ирландия. А, и тъй като такава голяма част от нашите способности да взимаме решения в областта на паричната политика е във вашите ръце, не мисля, че такъв подход за изчакване е подходящ. По-скоро трябва да сте проактивни, и да се подготвите за различни сценари. И освен това, развитията в Deutsche Bank и кризата, която изглежда е надвиснал на Deutsche Bank, в комбинация с Брекзита, могат да доведат до доста сериозни влушения на економическата атмосфера. Какво прави банката по въпроса да имаме, имате ли готовност да реагирате и също има ли готовност да се мина от количествени облегчения към бърза реакция? След това данъчна, работната група за структурни економически реформи. Тя бе създадена миналата седмица. Какъв е нейният мандат? И накрая въздействието на решението на съда от миналата седмица, което показва, че хора засегнати от политиката на бюджетни ограничения биха могли да имат основания да съдят Европейската Централна банка. Какъв е вашия коментар? Първо, по Deutsche Bank никога не бих коментирал случващото се с отделна финансова институция. По последния коментар. Съдът заяви, че отделни лица а, имат право да съдят а, ЕЦБ или други институции. Всъщност това не е ново. така възможност винаги е съществувала и в тази ситуация всъщност се делото бе спечелено от ЕЦВ, но иначе това твърдение на съда съвсем не е новина. След това по ЕЦБ и в контекста на случващото се с Великобритания. Нека да кажа следното. ЕЦБ не е страна по преговорите. Тя няма каквато и да било официална роля в тези преговори. ЕЦБ е, би могла да предоставя съвети и становища, но по никакъв начин не може да се разглежда като преговорен партньор. На второ място. ЕЦБ има компетенции в областта на системата на плащания, но няма правомощия по отношение на ценните книжа. Просто защото устава на ЕЦБ не й предоставя такива правомощия е, и директивата МИР също не предоставя такива правомощия. Е, регламентът за пазарната, европейската пазарна инфраструктура. Ако се разширят правомощията на ЕЦБ върху клиринга на ценни книжа, тогава трябва да се промени или устава, или регламента, който цитирах по работната група. Много пъти съм казал, че структурните реформи са важни, защото само те биха могли да гарантират устойчив, стабилен, реален растеж. Паричната политика може да помогне да се преодолеят отрицателно въздействащите цикли. В този случай имаме много дълъг такъв цикъл – но тя не би могла да доведе до дългосрочен, стабилен, устойчив растеж. Тоест, към паричната политика трябва да се добавят и други политики. И за да се намали цената, която плаща обществото от а, отрицателните въздействия или страничните ефекти на този тип парижна политика. По тази тема в ЕЦБ сме работили винаги, пък тази работна група ще го прави по по-систематичен начин. Нашата цел е да разгледаме възможностите за взаимодействие между структурната политика и пазарната политика. Е по никакъв начин не попада в правомощията на ЕЦБ да предлага конкретни а, мерки и политически планове на определени страни или правителства. Um, Благодаря. Неодавна видяхме в документите, че а, чрез а, частно пласиране са изкупувани а, ценни а, книжа по програмите за изкупуване на активи и това поставя а, въпросителни дали ЕЦБ предоставя целева помощ а, и в този смисъл субсидии на определени големи корпорации, които така или иначе за операциите си на капиталовите пазари нямат нужда от подкрепата на а, банката това не води ли до изкривявания на пазара и замъгляване на економическата политика? В тази връзка искам да ви задам три въпроса. Първо, ЕЦБ тревожи ли се от а, евентуално оттегляне на, на гражданите от тези програми, когато те видят, че се подкрепят големите фирми, а не реално економиката. Използват ли се е, правилните критерии и средства, имам предвид най-вече е, частното пласиране на ценни книжа и накрая. Благоразумно ли е системата да е, придобива такива дългосрочни експозиции, като имаме предвид системния риск, сменям сега темата – Господин председател, има ли някакви разчети, или по-точно какви са разчетите на ЕЦБ за сегашните неравновесия в а, производството миналата година, а това продължава и тази година? So the, uh, first quest... Първият ви въпрос е за изкупуването на акции от големи корпорации. Ние изкупуваме акции и покрити облигации на големите корпорации, до толкова, доколкото те отговарят на определените в насоките за действие критерии. Аргументът, че това е подкрепа за големите корпорации, сме го чували. Но аз бих попитал, какво следва от там? Дали то е в ущърп на малките предприятия? Дали по този начин се изтласкват малките предприятия? Не. Не, напротив, когато се изкупуват облигации, то тогава големите корпорации се обръщат към пазара на ценни книжа, пазара на облигации и това оставя в балансовите а, отчети на банките свободни позиции за кредитиране на по-малките предприятия. В никакъв случай няма конкретна целева а, политика на подкрепа, няма никакви доказателства е, че по този начин се подпомагат целево едни или други големи корпорации. След това ме попитахте и за е, големите ни експозиции към е, държавни ценни книжа, които не могат да бъдат пласирани, иначе нямам такива данни. А за неравномерността по различен начин тя може да се измерва и е, може да се стигне до различни резултати в зависимост от е, избрания анализ и избраните показатели. Разбира се, ние следим всички данни, когато вземаме решение за паричната си политика. Нямаме някакъв предпочитан единствен показател. Благодаря. Трябва да помислим в комисията за този толкова важен показател. Марко Вали. И президенте. Благодаря. Благодаря и на господин а, Драги за неговото изказване. А, въпреки, че е доста техническо беше а, неговото изложение, мисля, че а, се вижда колко оживена е дискусията. Още повече, когато той самия представи а, включи в своето изказване иммиграцията и сигурността и а, отбраната. Имаме данни от а, сектора, които ни показват необходимостта да се вземе решение по обесценяването на унези ценни книжа, които стигат до 6%, а в Италия дори до 15%. Съвсем ясно е какво е положението и бих искал да знам как на техническо равнище се решава този въпрос, когато има едно обвързване с конкретен инструмент и не може да се излезе вън от него в паричната политика. 19 държави членки в еврозоната трябва да имат една обща политика и ми струва, че нея трябва да обсъждаме. Ако не обърнем внимание на това, влизаме в една политическа дискусия, която не може да доведе до него. Германското правителство и Deutsche Bank посочиха, че е необходимо да се увеличи капитала. Какво мислите тук? На втория ви въпрос ще отговоря както и на предишният. Не коментирам а, отделни конкретни институции. А на първия ви въпрос за а, евентуалните последици за а, разменния курс, а, ако имаме различни валути. Разбира се, при различна а, производителност на труда някой може да си помисли, че а, корекциите чрез а, промени във валутния курс ще са по-лесни. Искам да кажа, че първо нямаме такива практически данни. Първо, първо има промени в валутния курс, а след това той се увеличава на повишаването на цените и оттам върху цената на труда и след това се стига до нов валутен курс и кръгът се затваря и цикълът се повтаря. Така беше през 70-те години. Имаме такива доказателства. Сега обаче нямаме различни валути, имаме една. Затова мога да преформулирам вашия въпрос. Разлики има. Как ще ги преодоляваме? И конкретно в момента съгласен съм с вас, че обесценяването на работната заплата няма да бъде правилния път. Още повече, че в повечето страни изобщо няма увеличение на работната заплата и то от доста време. Единственият отговор се крие в производителността. Във всички тези страни тя трябва да се повишава. Ето защо се връщаме към структурните реформи. Те са политиката, която ще повиши производителността. Инвестициите в научните изследвания, в образованието, във всички видове инфраструктура за повишаване на производителността е реалният и единственият отговор в една интегрирана економика. Иначе вие сте прав, че проблем има. Благодаря. и с какви пари ще е възможно да се направят тези инвестиции? Не е възможно иначе да имаме една а, експанзивна политика. Ние сме ограничени на а, економическо равнище. Често съм се изказвал по този въпрос и по-нататък мога да го кажа. За страните, които нямат фискално пространство, е различно. Първо, за това по-нататък правилата осигуряват достатъчна гъвкавост. И второ, тези, които нямат достатъчно бюджетно пространство, трябва по-добре да обмислят какъв е състава на техния бюджет и баланса им. Не толкова да мислят в абсолютни цифри какво, какъв е размера на бюджета, а как той е разпределен. 10-15 години преди е, кризата имаше страни, които заради структурата на бюджета се сблъскват с ниски проценти. Така че не може с липсата на пари е, да се оправдава бездействието. Благодаря. Бернар Боно има думата. Благодаря. Преди да прочетете изказването си, мисля, че е много показателно колко е безсмислен а, тази среща. Това не е дискусия, това е монолог. Ние представляваме гражданите, а вие се опитвате да ни убеждавате какво ни казва общественото мнение. Уверявам ви, че общественото мнение не подкрепя вашата политика и ми се струва, че вие го разбирате. Критикува се политиката на ЕЦБ. Изкупувате целево облигации, създавате дългова економика и това се критикува все повече. Господин Палц ви каза, че пенсионерите, кредитополучателите не виждат никаква полза от вашата политика, а вие им предлагате те да задлъжняват още повече. Така ги тласкате към бедност. И казвате, че трябва да вървим към все по-голяма задлъжнялост. Това веща е края на капитализма – говорите, че по-високата инфлация ще даде тласък на економиката. Не е така. Не за това беше Мастрийския договор, за да бъдат пропилени огромни средства, за да бъдат купувани корпоративни ценни книжа. Това изобщо не беше намерението на създателите на економически паричен съюз – Идвате, обръщате се към нас с уважаеми госпожи и господа, колко сте щастлив, че сте тук, че говорим. След това продължавате да ни получавате без да има реален диалог. Няма ли това представление най-накрая да свърши? Няма ли най-сетне да промените разумно вашата политика? Поне не мислите ли за промяна? Единственото, което мога да кажа е, че от подобни разговори аз наистина имам голяма полза. Прием. Приемате го за сведение. И няма да има промяна. Следващия месец, до година. Искате да кажете, че ние ви воодушевяваме? Да, разбира се, вие допринасяте е, за вземането на решения по паричната политика. Това е несъмнено. Разбира се, че гледаме много сериозно. И ако казвате, че няма промяна, моля, погледнете нашите решения за паричната политика през е, последните 5, 6, 10 години. Вижте дали не се променят. Много се променят. Много. Във всеки случай препоръчвам и нашия доклад, одобрен от мнозинството за политиката на ЕЦБ. Мисля, че комисията не споделя личното ви становище. Пабло Залва сега има думата. Presidente Draghi. Draghi, lo primero, agradecer las palabras que ha dicho en las que... Първо искам да ви благодаря за изказването. Всички е, трябва да спазваме едни и същи правила. Това е важно. Казахте, че има твърде много банки. Това заявихте и на една друга конференция неодавна. Какво могат да направят правителствата, какво може Европейската комисия да направи, за да насърчи консолидацията и сливането на банките, като имаме предвид твърде разочароващия опит от смезването на политиката с финансовата система. Второ, Някои казват, че паричната политика напълно изчерпала възможностите си. Споделяте ли това становище? Имате ли достатъчна подкрепа от останалите играчи? Имам предвид правителствата и други заинтересовани страни, когато става дума за реформи. Говорим за правителствата. Имате ли достатъчна подкрепа от европейските институции, когато говорите за реформа? За укрепване на економическия съюз. Благодаря. Благодаря. Първият въпрос, който ми задавате, е доста труден. Като имаме предвид, е, че банковия сектор в Европа има свръхкапацитет, какво можем да направим? Много е сложно. В някои страни има промени в законодателството в полза на концентрацията и консолидацията на някои банки. Но по-общо казано, налага се да разчитаме на решителността и волята на изпълнителното ръководство и акционерите на банките, когато тези банки са акционерни дружества. А този процес не винаги е оптимален. Защото може да се проточи във времето, а може и да не се реализира чак докато банката е почти фалирала. И влизаме в един още по-труден въпрос. Искаме ли система, която придобива реалните пропорции след болезнени, мъчителни, продължителни усилия в различни посоки? Сигурност не. Искаме нашата система да се основава на банки, които са силни и печеливши. Една от причините за ниската рентабилност на европейските банки е свръхкапацитета. Всички правителства трябва да имат предвид това и трябва да намерят всички законодателни мерки, за да създадат условия за реализация на процеса на консолидиране на банките. Но, както ви казах, този въпрос не е лесен. Важно е да видим и какви са другите условия, поради които са умерено печеливши европейските банки, първо, и има големи портфейли необслужвани кредити. Друг фактор е ниския растеж при нисък економически растеж много трудно да бъдат печеливши банките. Трябва да добавим тук и ниските лихвени проценти. Всички тези фактори в съчетание водят до това положение в банките. Например, съотношението разходи и приходи в Европейския съюз е по-високо, отколкото от другата по света – някои от тези въпроси могат да бъдат решени от ръководството на банките или от акционерите им, други от правителствата. Мисля, че имаше и още един въпрос. Да. ЕЦБ смята, че политиката, към която се придържаме е ефективна, имаме данни, че нашата политика вече дава своето реално отражение върху економиката. Имаме инструменти за по-нататъчни действия, имаме желание и воля да го направим. Благодаря. Хонас Фернандес. Господин Фернандес, благодаря, господин председател. Първо, Искам да ви поздравя за изказването ви по време на церемонията по връчването на наградите Гаспари. За нас вашето изявление бе повод за надежда. Преминавам към въпросите си. Председателят на комисията заяви, че ще бъде преразгледан планът Юнкер. Как според вас може да бъде усъвършенстван този план? за да се постигне по-изгоден процент на инфлацията. Какво е вашето мнение за плана Юнкер? Как може той да бъде усъвършенстван през следващите няколко години? Второ, печалбите на Европейската Централна банка. Какво става с тези печалби? Знаете, че групата на високо равнище, групата Монти, изготви документ за повишаване на бюджетния капацитет. Една от възможностите за това е сеньоражът. Третият ми въпрос. В областта на паричната политика сме изправени пред затруднения. Има проблеми с въздействието на паричната политика върху реалната економика. Дългосрочните операции за рефинансиране могат ли да бъдат прилагани и към домакинствата, и към други субекти? Господин Драги, какъв бе първият ви въпрос, извинете, за плана Юнкер? прилагането на операциите за дългосрочно рефинансиране към други потенциални субекти никога не е било обсъждано. Що се отнася до използването на печалбите на ЕЦБ по други причини, няма възможност за това в устава ни. Печалбите ни се преразпределят между държавите членки. Ако те искат да ги използват за други цели, могат да го направят. Но ако ние вземем подобно решение, например да използваме печалбите си за бюджетно финансиране или други видове парично финансиране, то бихме нарушили действащо законодателство. Планът Юнкер е важен инструмент, допълващ нашия набор от инструменти. Този план доказа своята ефикасност. В момента се обмисля удължаването на срока му на действие. Ние подкрепяме едно подобно удължаване. Удължаването на срока на действие на плана Юнкер трябва да протече с по-бързи темпове. Като всички разходи за инвестиции, успехът на този план зависи от капацитета на правителствата да създадат способстващи растежа условия. Това въжи за финансирани от държавните бюджети инвестиционни планове и широко мащабни инвестиционни планове. Те се овенчават с успех единствено ако инвестициите способстват растежа. Ако, инвестициите не спос... ако няма условия за растеж, можем да инвестираме колкото си искаме. От инвестициите няма да има никакви ползи. Това не въжи за плана Юнкер. Той е много добър трябва да се подсили неговото прилагане. Бихме приветствали горещо удължаването на срока му на действие. Този план обаче трябва да бъде допълнен от държавни политики. Естер Деланге, благодаря, господин председател. Към вас бе отправена критика от немалко колеги, но не и от моята група отправиха критика към вас за внимателно подбраните формулировки в изказването ви. Тези колеги междувременно напуснаха залата. Бих казала по техен адрес, че не би ми се искало представители на централни банки да не подбират внимателно формулировките си. Приветствам онова, което казахте за доизграждането на банковия съюз. В това отношение има различни отправни позиции, намесват се и фактори на национално и политическо ниво. Напредъкът по този проект ще изиска време. Ако искаме тази инициатива да оцелее, ще трябва да работи не само парламентът, но и съветът. Имам въпрос за вътрешната рекапитализация и свързаните с нея въпроси. През изминалите години Заявявахме постоянно спрямо гражданите, че накоплаците няма да финансират спасяването на банките. В момента обаче този принцип е изложен на риск в политическо отношение. Оказва се политически натиск. Когато една банка трябва да обяви несъстоятелност, каква е отговорността на акционерите? Какви са рисковете за потребителите, например под формата на незаконосъобразни продажби на финансови продукти, на физически лица? Как може според вас да се решат тези проблеми? Говорихте за необслужваните кредити, говорихте и за недобре работещите банки. Историята показва, че ако в миналото бяхме предприели по-бързи действия, можехме да спестим пари. Какви полки можем да си извлечем от това за бъдещето? Какви полки си извличате вие от миналото? по отношение на настоящите и бъдещите си действия господин Драги. Благодаря, благодаря ви и за любезните ви думи в началото. Права сте, по-бързите действия ще ни помогнат да избегнем натрупването на необслужвани кредити в голям размер. Понякога действията по отношение на тези необслужвани кредити се затрудняват от факта, че Подобни кредити са натрупани в резултат от дълъг период на рецесия или дълъг период на застой. Във връзка с това е важно да се предприемат бързи действия за незабавно коригиране на ситуацията. Но ако продължи да има застой, към вече натрупаните необслужвани кредити ще се добавят други. При едно подобно положение е важно да се създадат условия, при които банките сами да се освободят от необслужваните си кредити на пазарите. Правителствата могат да направят немалко, за да създадат среда, в която необслужваните кредити могат лесно да бъдат продадени на в условията на прозрачно ценообразуване. В редица държави, както в еврозоната, така и в Европа, има много малко подобни пазари за необслужвани кредити. Това се дължи на редица недостатъци, като недостатъчно добро законодателство за платежоспособността, неефикасна съдебна система, липса на практикуващи експерти в областта на неплатежоспособността, липса на опит с сетълмента и други. Като цяло обаче може да се направи немалко за създаването на условия, благоприятстващи бързата разпродажба на необслужвани кредити. Това трябва да са основните мерки, които да бъдат съпътствани от силен и ефективен надзор. Намесва се и още един фактор. Упоменахте настоящите правила по за вътрешната рекапитализация, по директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Тази директива при всички положения представлява напредък. Първоначално заявихме, че повече няма да използваме средствата на дънакоплаците, за да спасим банки, изпаднали в несъстоятелност. Трябва да продължим да спазваме този принцип. Всъщност, в директивата за възстановяване и преструктуриране на банките той е залегнал в закон действията ни за справяне с редица неблагоприятни обстоятелства, както и тълкуването на обстоятелствата и на правилата. Всичко това е в ръцете на комисията. Трябва да си зададем и още един въпрос. Преди да разгледаме използването, прилагането на директивата за, оздрав... за възстановяване и преструктуриране на банките, трябва да се запитаме какво следва да предприемем, за да подсилим банковия сектор, да го направим по-устойчив. В момента в еврозоната се предвиждат минимални изисквания за допустимите задължения, както и общия капацитет за поемане на загуби. Ако направим така, че банките имат достатъчен капацитет за поемане на загуби, то рядко ще се оказваме в положение, при което ще се наложи да се прилагат разпоредбите на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките с всички проистичащи от тях странични ефекти. Якоб фон Вайтсекер. Благодаря, Якоб фон Вайтсекер. Благодаря, господин председател. Господин Драги, в първия си въпрос ще се спра върху банковия сектор. След като бяха публикувани стрес тестовете, тестовете по единия механизъм за надзор, бе проведено едно проучване, в което бяха приложени американските правила към единия механизъм за надзор. Бе установено, че този механизъм има значителни недостатъци. В това проучване се заявява също така, че някои от тези по-слаби банки са предоставили дивиденти в размер от 20 милиарда евро. Ако си спомням правилно, вие, когато бяхте управител на Италианската централна банка, предприехте подобни действия. Бихте ли окоръжили колегите си да направят нещо подобно? Когато миналия път говорихме за баланса на банките, ви зададох въпрос за въздействието на отрицателните лихвени проценти върху балансите на банки изпаднали в затруднение. Днес може ли да ни дадете някаква допълнителна информация по този въпрос? Вторият ми въпрос се отнася до призива ви за създаването на Съюз на капиталовите пазари. Това е несъмнено една чудесна идея. Създадохме единия механизъм за надзор в рамките на Банковия съюз, но в момента няма единен регулаторен орган за капиталовите пазари Били било целесообразно да се обмисли създаването на една такава институция, още повече като се има предвид предстоящото излизане на Обединеното кралство? В началото на стрес теста няколко по-големи и по-малки институции повишиха размера на капитала си. Стрес тестът бе повод за тях да го направят. Много посредници предприеха изпреварващи действия преди приключването на теста. надзорният орган в момента има възможност или правомощия да ограничи или дори замрази изплащането на дивиденти. Надзорният орган, след като анализира положението, в което се намира банката, може да стигне до заключението, че тя не бива да изплаща дивиденти. По въпроса за въздействието на отрицателните лихвени проценти върху балансите на банките. Ако разгледаме банковата система като цяло и отчетем и разликите в еврозоната, то ще видим, че през 2015 година, първата година, през която имаше отрицателни процент, лихвени проценти по депозитите през цялата година, се повиши рентабилността на банковата система. Има и нещо по-изненадващо. Повиши се нетният марш за прихода от лихви. Онова, което банките изгубиха от една страна, компенсираха от друга. Banks profits have gone up Печалбите на банките през първото три месече на 2015 година намаляха с 20%. Защо? Защото банките реализираха много висок капиталов приход по облигациите си, когато започнахме програмата си за изкупуване на активи. Това не бе така през 2015 година. Отрицателните лихвени проценти могат да са повод за тревога, но трябва да сме внимателни. Става дума само за средни стойности, за цялата банкова система. Има различни сценарии, обаче, при които някои банки може да са по, в по-голяма степен изложени на отрицателни лихвени проценти в сравнение с други. Отрицателните лихвени проценти бяха силен инструмент в областта на паричната политика. Те имаха и много значими последици за банковата система. До момента обаче няма повод за сериозна загриженост. Не знам дали това винаги ще е така. Не мисля, че винаги ще е така трябва да сме напълно наясно, че от отрицателните лихвени проценти проистичат странични ефекти. Нерядко се казва, че когато говорим за отрицателните лихвени проценти, не става дума за това дали да ги прилагаме или не, а за това в каква степен да ги прилагаме и за какъв период от време. Попитахте дали трябва да има единен регулаторен орган за Съюза на капиталовите пазари. Сега не мога да ви дам окончателен отговор, но при всички положения след референдума във Великобритания ще трябва да се помисли за това дали действащата нормативна уредба е актуална или не би следвало да бъде изменена. Благодаря, Вернер Ланген. Äh, Благодаря, господин председател. Паричният диалог, според мен, е особено ползотворен. Водим го вече от години. Затова и не разбирам защо някои колеги изказват критика. Имаме обаче някои основателни въпроси. По въпроса за отрицателните лихвени проценти направихте най-вече макроекономически анализ, намаляване на задлъжнялостта, намаляване на разликите между лихвените проценти и други но гражданите, най-вече гражданите в моята държава членка, се питат най-вече за микроекономическите последици от ниските лихвени проценти. Те са съвсем различни от макроекономическите. В каква степен отчитате микроекономическия аспект? Например, фактът, че вложителите и длъжниците са засегнати. Все по-лесно е човек да задлъжне. Много са ниски обаче приходите от спестявания. Вложителите променят поведението си. Може да се стигне до рискови вложения, до създаването на балони. Това ще има последици за банките. Не смятате ли, че насищането с парични средства – повишава кредитирането. Или пък банките са използвали допълнителните парични средства, за да оздравят балансите си, а не за кредитиране. Заявихте преди време, че трябва да се прекъсне връзката между банки и държави. Постигнато ли е това междувременно? Допринасят ли действително ниските лихвени проценти за насърчаване на реалната економика? Имам големи съмнения във връзка с това. Как можем да излезем от капана на ниските лихвени проценти? Как могат вложителите да излязат от този капан? Ако политиката на ниските лихвени проценти не се ползва с подкрепата на гражданите, мисля, че вашата банка ще има проблеми. Uh, Мисля, че тези въпроси са от значение и това се вижда всеки Божи ден, когато видим каква е реалността в еврозоната. Нека да започна от последния ви въпрос е – легитимността. Нашата легитимност се основава един, е, единствено основно на това, дали можем да изпълним мандата си. А пък задачата ни е да постигнем цена, ценова стабилност и е, ниво на инфлация от е, по-малко наблизо до 2%. Това е нещо, което никога не трябва да забравяме. Другият важен въпрос е инструментите в областта на паричната политика ефективни ли са? Отговорът е на лице. Можем с лекота да проследим всички промени в лихвите, спредовете и прехвърлянето на средства към реалната економика и отговорът е положителен. Също така трябва да се зададе и обратния въпрос. Да кажем, какво би станало, ако нямахме такава политика, ако лихвите бяха останали такива, каквито бяха преди 3-4 години? Какви ще да са последиците? Отговорът е, последиците ще да са а, продължителна дефлация и по-висока безработица. А по-настоящем економиката постепенно се възстановява. Постепенно умерено, но стабилно. Пазара на труда се подобрява. Безработицата преди две години беше около 12%, сега е около 10%. Въпросът е кога ще може ЕЦБ да качи лихвите на ниво, което да доведе до последица за разпределението Отговорът е, това може да стане, когато стане очевидно, че инфлацията устойчиво се движи към предвидената цел, а то е, е която е малко под 2%. Трябва да се взема предвид и движенията в заплатите. има твърдение, че е, е безспорно, че трябва да се увеличат заплатите, но заплатите всъщност са продукт на социален диалог. Но фактите, е, фактите показват, че вече много години заплатите растат в по-малка степен, отколкото нараства производителността на труда. Добре, обаче как могат да увеличат, да пораснат заплатите? Ами те могат да пораснат постепенно чрез намаляване на безработицата, чрез подобрение на пазара на труда. Тоест, ние гледаме тази част от економиката, която постепенно се увеличава, подобрение на пазара на труда и постепенно ам, с свиването на безработицата, ще се увеличат и заплатите, и инфлацията. И се очаква растежът постепенно да се увеличи до края на годината и да надхвърли 1% следващата година. Мисля, че отговорих на въпросите. Петро Силва Перейбра има думата. Благодаря, господин председател. Ще задам въпроса си на португалски. Господин председател, говорите за постепенно, плавно възстановяване на економиката. Нисък ръст тази година, около 1% нисък е и за следващата година. Слаб растеж. Целите за инвестиции, за инфлацията, извинете, са също така не особено задоволителни. Така че, бидейки на ръководна позиция по отношение на паричната политика, кажете, можем ли да очакваме нови инициативи в областта на паричната политика, за да се стимулира економиката? Може ли да очакваме разширение на плана за закупуване на активи? Можем ли да очакваме преразглеждане на програмите за закупуване в определени страни? Вече казахте, че Европейската Централна банка е готова да ползва всички средства, с кои, всички инструменти, с които разполага. И моят въпрос е каква е вероятността да се предприемат нови инициативи за стимулиране на економиката. Вторият ми въпрос е свързан с фискалната политика. Отново казахте, че е добре тя да е по-добра за растежа, говорихте за европейското изменение, казвате, че ам, страните, които имат по-малки бюджетни маржове, могат да направят повече за стимулиране на растежа. Тези, които имат по-големи, вече две години ам, следя много внимателно този въпрос. Има страни, които имат по-голям бюджет. Те правят ли онова, което е необходимо, за да се стимулира економически растеж навсякъде в Европейския съюз? Um, our monetary policy... Благодаря нашата парична политика и решенията, които взехме през март по-конкретно, напредват гладко. Програмата за закупуване на активи напредва гладко и все още не сме приключили с е, резултатите от тези решения. Е, всъщност, решенията взети от мар, през март все още не са напълно приложени. Все още предстоят е, два етапа от целевите дългосрочни операции за рефинансиране. И така, когато питате за нови инициативи или за преразглеждане на настоящите, трябва да имате предвид, че макроекономическите прогнози не са се променили значително от излизането на предходните такива прогнози. И въздействията на някои от по-нестабилните фактори, които бяхме идентифицирали като източник на риск от спад, все още не са довели до спад. Е, такъв пример е референдума в Великобритания. По бюджета и бюджетната политика попитахте дали страните, които разполагат с повече възможности за маневриране в фискален план, трябва да ги използват. Отговорът е да. Но също така не трябва да забравяме, че онези страни, които нямат достатъчен марш, нямат право да използват марш, с който не разполагат, но тези, които разполагат с такъв марш, нямат задължение да го използват. При приложението на тези правила има вътрешна асиметричност. Тази асиметричност може да е свързана и с приложението им. Другият въпрос, който трябва да имаме предвид е какво имаме предвид, когато казваме страните, които разполагат с марш, трябва да го използват? Какво имаме предвид от това? Не е толкова лесно да се настоява за фискална експансия в страни, където има в общи линии пълна заетост. Тоест, лесно да се каже, че тези средства могат да се използват другаде, в други части на Европейския съюз. Добре, но в момента няма институционални канали, по които това да стане. Така че отговорът е да. А, би било отлично, ако страните, които разполагат с такъв марш, го използват, но въпросът е, че ние не бихме могли да кажем как, кога ам, и къде. Благодаря, Людек Нидермер. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Драги. Нека да започна от следното. ЕЦБ и нейният председател са едни от най-важните активи на Европейския съюз. Благодаря ви за начина по който си върши работата. Нещата вървят по-добре и всъщност е, е, по-голямата част от заплахите за Европейския съюз са свързани и с политически мерки, а не с економически мерки. Но все пак нека да се спра на паричната политика. Целта на много банки е да се реагира на твърде ниската инфлация и на твърде слабото търсене. Това има отражение върху финансовата стабилност и има и други въздействия за економиката. Нека да се спра на ценовата стабилност. Твърде ниски са лихвите и е, твърде силната ликвидност на банките и създават и търсене и предлагане за определени типове кредити. Е, това се отразява, например, на ипотеките, нещо, което води до увеличаване на цените на жилищата. Моят въпрос е до каква степен това може да се разглежда като риск, като сериозен риск и е, какви са отраженията му върху паричната политика. Вторият ми въпрос. Е, някои страни могат да реагират на подобни развития като въвеждат специални мерки, да кажем, свързани с минимални и максимални нива на лихвите, но до каква степен ще бъдат ефективни тези мерки? В крайна сметка, банките са готови да предлагат такива кредити, защото по този начин те изпълняват и своите ангажименти. Благодаря. Първо нека да ви благодаря за любезните думи, с които започнахте изказването си. Е, комплиментите са рядка стока в днешно време, така че наистина го оценявам. Сега, за жилищата. Не бих казал, че има балон в областта на недвижимите имоти. На някои места, в някои градове се увеличават цените но не може да се каже, че съществува такъв проблем, който да засяга цяла една страна, камо ли еврозоната като цяло. И този въпрос има още една страна. Първо, нека да кажа, че внимателно следим цените на пазара на недвижимите имоти, а и на други пазари. И ако подозрем, че може да има подобни развития, трябва да вземем предвид всички компоненти. Цените могат да се увеличат, но може да се увеличи ефектът на лоста и развитието на кредитите. Тоест, едно сериозно увеличение на кредитите и на ефекта на лоста, заедно с необичайно бързо нарастване на цените. Това са нещата, е, които трябва да се съберат на едно място. Такова нещо на този етап не се вижда. Само на няколко и места е, виждаме известно увеличение на цените но не се увеличават нито кредитите. А, както казах, всъщност кредитите се увеличават на много бавно и умерено. Отговорът, който може да се даде на такъв тип въпроси, бе даден от самия вас, а именно да се използват макропруденциални инструменти. Не би било разумно да се променя паричната политика в отговор на увеличение на активите на дадено ограничено място. Същевременно трябва да се е, вземат предвид различните е, пропорции, размер на заема спрямо приходите и така нататък. В някои страни в еврозоната и не само в еврозоната са предприяти определени мерки. Европейската централна банка – има правомощие само да допълни подобни мерки. Тоест, ако смята, че мерките, които са предприяти не са били достатъчни, те може да предприемат допълнителни мерки. Европейската централна банка обаче до тук не се налага да използва тези правомощи, защото постоянно поддържа връзка с националните власти. но много внимателно следим тези развития в на ниво ЕЦБ. Благодаря, Гунър Хокмарк. Благодаря. Нека и аз да се присъединя към комплиментите, които получихте днес след обед. казахте, че има твърде много банки, поне аз така ви разбрах. Обаче въпросът ми е твърде много банки или твърде много банки, които са недостатъчно ефективни. И също така, дали това не е последните от паричната политика с много нови пари, без да се оказва натиск върху банките, да се реформират, да увеличат ефективността. На второ място – ако действително има такива проблеми в банковата система, това не е ли по-скоро последица от макроекономическите развития? Има економики, където економическото развитие стагнира от доста време и съвсем естествен резултат са необслужваните кредити. Това означава, че е, този тип лихви води до повече отрицателни последици, отколкото положителни последици. Всъщност, това означават по-малко, по-слаб натиск за осъществяване на кре... Е, структурни реформи. Благодаря. Разбирам, че господин Драги трябва да направи всичко възможно да не си изпусне самолета, така че нека да съберем още няколко въпроса и да чуем отговорите. Благодаря, господин председател. След референдума в Обединеното кралство, облакът на несигурността и неяснотата е надвиснал. Клирингът е много добър пример, защото а, Именно чрез клиринга се става ясно как действа цялата инфраструктура на финансовата система. в същото време чуваме изказвания, че трябва от Лондон да се извадят тези клирингови функции – това може да стане в Париж или е, в Франкфурт или другаде, но като имаме предвид основните категории извън борсови деривати, е, те не могат да бъдат отделени от е, останалите 16 основни валути. И ако не е Лондон центърът за клиринг, то тогава може да се поставя въпроса, защо пък да е европейски, а да не е Нью Йорк. Натрупва се критична маса от доказателства, че не може да се отдели клиринга на европейско равнище от останалите 16 валути, които действат успоредно с, с еврото. Принципът на а, географското пласиране, не смятате ли, а, че се налага като основен в е, политиката на ЕЦБ. Е, Бернт Луке, добър вечер, господин Драги. Към вашата политика на ниските лихвени проценти се отправя немалко критика. Заявихте, във връзка с това, че ниската рентабилност на банките се дължи на свръхкапацитета в сектора. Преди кризата големите банки в Германия разполагаха след плащането на данъци с възвръщаемост върху капитала си в размер от 20%. Как изведнъж стана така, че банките имат свръхкапацитет, от което толкова силно намалява рентабилността им. И то именно тези банки, които подхранваме. Заявихте, че политиката на ниските лихвени проценти е в ущърп на вложителите и в полза на длъжниците. Ако заложите на повече концентрация в банковия сектор, това ще доведе до по-доминираща позиция на банките. Те ще наложат по-високи такси, то спрямо вложителите, които вече са засегнати от политиката на ниските лихвени проценти. Действително ли целите това с политиката си? Третият ми въпрос е свързан с това, което казахте за ниските лихвени проценти. Заявихте, че този инструмент, използването му се насърчава от ниския растеж, от прогнозите за нисък растеж. Едновременно с това обаче сме свидетели на значителен технически напредък Въвеждат се много технологии, които насърчават напредъка, като цифровизацията, генното модифициране и много други. В миналото бяхме и в положение на застой като, например, през 70-те години. Можем да отидем по-назад в историята. През тези периоди на застой не е имало отрицателни лихвени проценти. Твърдите, че настоящите ниски лихвени проценти са обусловени от нисък растеж. Вярно ли е това, като се има предвид обаче историята? Most of the questions that I prepared ще пропусна повечето въпроси, които бях подготвил и остава само още един съвсем кратък. Става ясно напрежението между гръцкото правителство и управителя на Гръцката централна банка господин Стронадас. Простият ми въпрос е, заставате ли зад управителя на Централната банка? Подкрепяте ли го? Благодаря, господин Драги, направо към въпроса си. Ако не постигнем целта за инфлацията, как според вас ще бъде политически по-лесно за вас тук да разширяваме количествените облегчения и да подкрепяме е, политиката по отношение на риска. И ако има спад, като имаме предвид външни глобални фактори, ще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 ограничителната парична политика, Германия иска да провежда ограничителна парична политика, за да запази бюджетния си излишък. Други страни пък искат да прилагат експанзивна парична политика, т.е. да имат повече разходи. Оставам с впечатлението, че за това допринася и Европейската централна банка. В ам, Гърция се предлага, например, да се сложи край на колективното трудово договаряне. Какво имате всъщност предвид с разходи по държавните бюджети или способстваща растежа държавна политика? Постоянно се намаляват разходите за труд, вместо да се прилагат насърчаващи инвестициите мерки. Няма ли други възможности? Uh, Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси, доколкото ми е възможно. Някои от тях са много сложни. Първо, дали е, ниските лихвени проценти са свързани с реформите и дали те са обратен стимул за правителствата, възпират правителствата от реформи. Сложен е този въпрос. Може би има връзка между лихвите и готовността да се предприемат реформи, до толкова доколкото реформите са част от бюджета Иначе казано, бюджетният дефицит е, се нуждае от финансиране. Колкото по-високи са лихвите, толкова по-трудно се финансира дефицита. За това правителството трябва да претегли кое е по-важно, кое е по-маловажно. Кое е, ще изисква по-голямо финансово усилие. И пенсионните реформи, както добре знаем, са правени дори и при извънредните условия на високи лихви. И като излезем от тази област обаче, има данни за това, че финансови бюджетни, извинявайте, мерки под натиска а, на а, неотложност а, са припрени и е, се плъзгат е, по линията на най-малкото съпротивление, което означава орязване на държавните разходи. Повишават се е, данъците, но това не е рецепта за растеж. Излизайки от структурните реформи, конкретно свързани с бюджета, като например реформа в съдебната власт или в образованието, или пък конституционна реформа – или пък на изборното право. Те нямат нищо общо с а, а, лихвите, дали са високи или ниски. Това вече зависи от други приоритети. При а, вече много ниски а, лихви а, наблюдаваме а, реформите а, на пазара на труда. Аз не казвам, че има обратна зависимост, казвам, че а, е сложна взаим, взаимната зависимост е, и във всеки отделен случай връзката между лихвите и реформите трябва да се е, разглежда по-отделно. Ниските лихвени е, проценти задържат ли изкуствено живота на неефективните банки? Вярно е, че и Високите лихви дават а, глътка въздух на банките. Но въпросът е не абсолютното ниво на лихвите, а какъв е маржа между лихвите по кредитите и лихвите по депозитите, защото само по този начин може да се види дали могат да оцеляват банките. От гледна точка на привлечения капитал, средно погледнато, при различните а, слоеве, а, банките са в добро състояние, но пак средно погледнато не са много печеливши. Аз мисля, че обясних това положение. Трябва да призная, че нямам отговор за клиринга. Аргументът, ако клиринга на еврото е източник на финансова нестабилност, защото ние откъсваме клиринга на еврото от клиринга на останалите 16 валути, това е аргумент, който се изтъква в Обединеното кралство, но не съм правил оценка на неговата валидност. Банките е, бяха печеливши преди финансовата криза, да, до 80% възвръщаемост от собствения капитал. Тогава беше така, но сега вече разбрахме откъде идва. Това беше един огромен балон. Инвестиции в е, токсични активи. Последните 5-6-7 години преди финансовата криза имаха завишени норми на възвръщаемост и те прикриваха слабостите в банковия сектор, най-вече управлението на риска, но и други. Бяха по този начин прикривани слабостите в съотношението между разходите и приходите и така нататък. Сега вече регулаторите, правителствата и самите банки работят в система, която е много по-силна, по-устойчива и същевременно времено по-низкия риск означава и по-ниска възвръщаемост. Но по-добре е да се преодолеят слабостите. Знаем, че в други страни много печеливши са банките и техните акции се продават на много, много по-добре е, ниски цени. Необслужваните кредити е, са е, един проблем и свръхкапацитета също. Не искам да кажа, че има олигополна система, в която банките са в състояние да изтръгват от клиентите си максимално високи банкови такси. Не казвам, че има неравновесие. Има много малки и средни банки, които се справят отлично, обслужват клиентите си много добре. Трябва да бъдем внимателни и а, да не екстраполираме една парадигма върху сектор, който е твърде разнороден. На вашия въпрос сега. ЕЦБ подкрепя категорично независимостта на управителите на централните банки. Въпросът какво може да направи Европейския парламент, ако не постигнем е, целите, които си поставяме за инфлацията, ами аз мисля, че ще ги постигнем тези цели. Категорично. Нашата парична политика, нашите прогнози за връщането на инфлацията до нива близо до 2%, около тях, не много под тях, се основава на данните, с които разполагаме. И накрая какво прави паричната политика за частните инвестиции? Ние създаваме, възсъздаваме отново условията за финансиране, които са оптимални за економически растеж в еврозоната. Казвам, възстановяваме ги, създаваме ги отново, защото те бяха разрушени след а, е, кризата през 2010 година. Давал съм пример с предовете и лихвите през 2012 година и сравнението на онези равнища с днешните. Но още в самото начало на тази среща аз казах, че паричната политика сама по себе си не е достатъчна, за да се постигне реален и устойчив економически растеж в дългосрочен план. Благодаря. Благодаря за изключително интересен и полезен диалог по паричните въпроси. Благодаря за участието на всички. Следващото ни заседание е сряда. След обед, 15 часа. Благодаря.